Right, welcome. Добре дошли на всички. Моля ви да заемете местата си. Okay, thank you very much. Um... Благодаря ви много. Обявявам заседанието за открито. Имаме публично изслушване за МИФИД. Първо някои формалности. Моля да приемем дневния ред. Няма възражение. Считаме, че дневният ред е прият в него е предвидено съобщение на председатели и публично изслужване по МИФИД. Първо искам да се извиня на ораторите за това, че няма да мога да бъда тук през цялото време да председателствам изслушването, защото току-що се завърнах от САЩ, където участвах в трансатлантическия законодателен диалог. Е, разговаряхме и за финансовите услуги с е, законодателния орган на САЩ. Това е много важен въпрос. Затова помолих Арлин Макарти, една от заместник-председателките на Комисията по економическите и парични въпроси, да председателства това заседание. Тя работи по доклада за директивата за злоупотребите на пазара. Така че тя има силен интерес да продължи работа по тази тема. Искам да ви съобщя как вървят а, триалога. На 28 ноември се проведе третия триалог по имея. Беше постигнат известен напредък. Следващия трилог ще бъде в Страсбург през седмицата, започваща от 12 е, декември, ще се определи допълнително точното време. Схемата за гаранция на депозитите проведохме по нея четвърти триалог. Проведохме и първа среща на техническо ниво на 1 декември, за да разгледаме неполитическите аспекти. Беше постигнат добър напредък е, и по време на двете заседания ще бъде разпратено за политическите групи и таблица за постигнати резултати. На 13 декември ще се преведе следващия триалог в Страсбург по СЕПА. Четвъртия триалог се проведе на 3, 13 ноември, 30 извинете, ноември и съвета и комисията се съгласиха да разгледат някои от предложенията да се предостави на държавите членки възможността да имат отстъпка за дол, дълъг период. Две декларации на комисията за управлението също ще бъдат разгледани за рефинансирането. Надяваме се, че съветът ще вземе решение по въпроса, така че текста за регламент да бъде уреден. Що се отнася до декларациите, които са съществена част за парламента, сигналите за сега не са чак толкова окоръжителни. Ако е възможно да се разреши въпроса с декларациите, текстът може да бъде да договоря на 15 декември в Корепер. И съгласно правило 73 на 19 декември можем да разгледаме въпроса в нашата комисия, за да може да влезе в пленарна зала през февруари. В момента ние очакваме да постигнем пълно съгласие с Европейската комисия. Сега искам да се извиня, че трябва да ви напусна. Надявам се, че ще правите разбиране ще се запозная с разискванията на спокойствие, като изгледам записа в удобно време. Сега предавам председателското място на Арлин Макарти. Hey, uh, well, colleagues, because... Колеги, гласът ми не е много устойчив, така че няма да говоря много. Ще речитам на докладчиците, на докладчиците в сянка, на експертите. Имате програмата. Знаете, че изслушването е разделено на три части. С нас са много добри експерти. Удоволствие за нас е да ги приветстваме с добре дошли. Първо искам да дам думата на докладчика господин Фебер за встъпително изказване. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zunächst mal freue ich mich, dass doch ein paar Kollegen. Уважаеми колеги, първо много се радвам, че виждам много колеги, които са тук сред нас. Виждам наистина, че има много хора в залата и това доказва, че интересът е силен. Знаете, че става въпрос за преразглеждането на МИФИТ. На 20 октомври комисията ни предостави предложенията си. Мисля, че нашата комисия ЕКОН през последните месеци реши вече доста неща. Бе вече решен въпроса с новата надзорна структура, с различните европейски агенции, които ще участват в този механизъм. Вече сме приели разпоредби и за дериватите, и за альтернативните фондове. И сега вече сме наистина в сърцевината на въпроса с преразглеждането на МИФИД. За какво става дума? Става дума за европейски мерки, които да е, осигурят защитата на е, европейския потребител и като се запази позрачността на европейските пазари. За мен като докладчик е много е, важно прозрачността именно да бъде правило в случая. Защото става въпрос за чувствителен въпрос. Точно и за това организирахме това изслушване, така че да можем да обсъдим заедно с много експерти цяла поредица от въпроси. Имах възможността да се срещна и с докладчиците в Сянка. За целта, за диалога ми с тях разработихме въпросник, който може да намерите на страницата на комисията. На 13 януари 2012 година ще разгледаме резултатите от това допитване и тогава ще има възможност да предоставим съвсем прозрачно всички събрани бележки. Днес се запознавате с един първи работен документ. Виждате го в предоставените ви папки. Този работен документ е един сбор от най-основните моменти в различните законодателни мерки. Той трябва да ни послужи за основа, за да разберем малко по-добре сърцевината, същината на дебата така че да постигнем добър баланс в новите законодателни инициативи. Сега няма да навлизам в подробностите по този документ. Предпочитам да обобщя нещата. Разбира се, по всяка тема ние поканихме е, сериозни експерти. Отначало бяхме направили списък с повече от 50 имена за това изслушване. Но с докладчиците в Сянка решихме, че е много важно да има време за дискусия и точно за това не можахме да поканим много хора. Но въпреки това, чрез въпросника всички, които няма да участват днес в изслушването, ще могат също да направят своя принос. Европейския парламент дори преди предложението на комисията имаше възможност да издаде една резолюция. Имахме също така и доклад за нерегулираните пазари. И по този повод трябва да се каже, че ние сме удовлетворени, че и комисията, и парламента наистина правят сериозни предложения като например предложения по високочастотната търговия. Разбира се, съществуват и много други теми. Някои от темите са предложени от нас, но пък не са отчетени от комисията. Например, ние не сме искали нова дефиниция на, на търговските платформи, а пък от комисията ни се предлага такава. Сега, струва ми се, че е много важно да разберем защо трябва да се преразгледа тази директива. Защото наистина има технологично развитие от влизането в сила на директивата, но не само за това, а просто защото трябваше и време за адаптация към новите разпоредби вследствие на Г20 от Питсбург. ние не искахме отначало нерегулирани пазари, а сега вече не искаме и нерегулирани продукти. И точно за това искаме законодателя да отчете тези новости. Кои са новостите, които ще разглеждаме следващите месеци? Първо, структурата на пазарите. Вече съм го подчертавал. Комисията предлага нови е, платформи на търговия. Става въпрос също така за пазарите на ценни книжа и за това ще говорим и днес. Струва ми се, че това са основни моменти, защото ние като Европейски парламент наистина носим отговорност в тази област. Следващ момент е ролята на ЕСМА, органа за ценните книжа и пазарите, защото да, можем да адаптираме Омнибус 1, това е добре, но от е, в много голяма степен е, този орган ЕСМАТ също трябва да е, си намери е, добро, правилно място. Мисля, че съществуват над 35 различни органи, структури, в тази област и това означава много. Това означава, че наистина има нужда от координация и ето за това ролята на ЕСМА ще е важна. За това трябва да говорим доста задълбочено. Освен това трябва да говорим за защитата на инвеститорите, за възнаграждаването на консултантите, също така за високочастотната търговия, за новите технологии, всички тези моменти ще се обсъждат. Ние не знаем за в бъдеще как ще се развият технологиите, не знаем какво ще се случи с третите страни, с консултирането на данните, с санкциите. Ето всичко това са наистина големи теми. И разбирате, че наистина се намираме в е, сърцевината на, на пазарите. Искам да благодаря предварително на всички колеги, които са сред нас в момента. Искам също така да благодаря горещо на участниците в нашите три е, работни части на изслушването и се надявам наистина, че нашето заседание днес ще представлява е, една първа отправна точка за преразглеждането на МИФИТ и за създаването на МИФИР. Надявам се, че е, ще работим конструктивно и че отличната обстановка, в която започнахме дейността си, ще продължи и след 2011 година. Благодаря ви. Благодаря, господин Фебер. Всички докладчици в сянка са тук. Това е добре, така че основните ни експерти са на лице. Можем да дадем думата на външните ни експерти. Ще започнем с първата част от а, изслушването, дали имаме нужните институции, услуги, дейности и места, дали всички те са обхванати в предложението. Всеки от ораторите ще разполага с 5 минути. Моля ли да се придържате към този регламент, иначе няма да имаме достатъчно време, за да проведем сесия за въпроси и отговори. Най-напред имам думата на господин Карен Лану, който е главен изпълнителен директор на Центъра за европейски политически изслушвания. Благодаря за възможността, която ми давате. Изключително важно е Европейският парламент, че се интересува тази тема. Мифит влезе в сила преди 4 години. Парламентът е, задава въпроса какво комисията е искала да постигне, когато е прията директивата и след влизането и в сила, дали са изпълнени целите, в каква степен са реализирани първоначално заложените цели и дали това е станало своевременно. Парламента трябва добре да разбере какво означава МИФИД. Той обхваща различни области. Всъщност, е, първоначално е, директивата беше директива за инвестиционните услуги. Може би това беше по-ясно. Там ставаше дума за всички, които се занимават а, с а, инвестиционни услуги, а, платформите за търговия, а, различните видове а, инвеститори, както и закрилата на инвеститорите се предвижда. Мифът е влезе в сила през 2004, също той беше прият тогава, но влезе в сила през 2007. Тогава директивата за инвестиционните услуги вече уреждаше а, въпроса а, за инвестиционните услуги. Затова през 2004 МИФИД беше прият, беше примахнат монопола на борсите. Бяха въведени две нови платформи, многостранна системи за търговия и систематичните участници. Бяха въведени и по-строги правила за закрила на инвеститорите, отколкото в предходната директива. Изискването за най-добро изпълнение, както и, и за избягване на конфликта на интереси. В въпроса за прозрачността се отнася само до пазарите на, на акции, не се отнася до пазарите за деривати и облигации, не се прилага на европейско ниво. И така, 4 години след влизането в сила на директивата през 2007 година, МИФИ е доведе до по-голямо фрагментиране на различните търговски платформи, но това нямаше отрицателен ефект върху ликвидността. Инвестиционните фирми, както каза и докладчикът, инвестираха много в технологии за различните места за изпълнение, за намаляване на ефекта на пазарите и за извличане на максимална конкуренцията. Съществуващите борзи добре се справиха с новата конкуренция. Само ЧАЕК се новият участник, който получи значителна част от пазара. В края на август 30% беше делът на тези борси. Инвестиционните фирми също излякоха ползи. Двустранната търговия, търговията за собствена сметка доведоха до създаването на пресечни мрежи за търговия. Ефектът от директивата не беше толкова силен. когато влезе в сила директивата след краха на Northern Rock. Виждаме сега, след няколко години, че основните права, правила, макар че бяха добре подготвени, не бяха достатъчно добре реализирани на практика. Този пропуск се дължи на недостатъчно добро прилагане, до неясноти в текста на МИФИД, както и до невъзможността да бъдат обхванати всички аспекти, свързани с прилагането. Някои от въпросите между време бяха решени чрез създаването а, на Европейския орган за ценни книжа и пазари, други чрез измененията на МИФИТ. Ние направихме проучване за реализирането на МИФИТ в началото на 2011. Констатирахме, че основният проблем е липса на консолидиране на данните а, и също има о, влушаване на качеството на данните поради флагментацията и поради липсата на стандартизирани формати за събиране на информация. Този въпрос беше обсъден и от Европейския комитет за регулаторите на ценни книжа на по-ранен етап. Разпоредбите за най-добро изпълнение е засегнато това, че не се прилагат достатъчно правилата за даните. Има добре правила, свързани с конфликта на интереси срещу предлагането на стимули, но тези правила не се прилагат. МИФИТ 2 предлага разпоредби за подобряване на консултациите за инвестиции, но също и допринася за прилагането на съществуващите правила в по-добра степен. Разпоредбите за прозрачност на пазарите, различно от тези на ценни книжа, е друг важен аспект. Включването на изисквания за прозрачност на пазарите на облигации – се считат за пропусната възможност. Сега целта е да се обхванат и пазарите на деривати в правилата за прозрачност. В заключение, мисля, че през 2007 МИФИТ се считаше за революция на финансовите пазари в Европа, като огромно бреме се считаше, имаше много жалби, доста високи беше цената на прилагането, но сега вече на нея се гледа като на възможност. Тази директива подобри ефективността на финансовите пазари, насърчи технологическите инвестиции и допринесе за справяне с проблемите, породени от кризата. Сега МИФИ 2 трябва да изясни там, където има нужда от такова изясняване. Благодаря. И аз благодаря. Следващия оратор, господин Тиари. Will be better. Sorry. So, thank you very much. Um, in order to... Благодаря. Ще взема предвид целите на мифит които са да се създаде една по-прозрачна финансова система, по-стабилна, която да обслужва и обществото като цяло. Искам първо да видя дали е успяла директивата да отговори на изискванията на капиталовите пазари, както и да предостави достатъчно капитал на търсенето, като се вземат предвид три критерия. Първо, прозрачно дали е станало на най-добрата възможна цена и обслужено ли е, е обслужено е обществото. Първо, прозрачността. Какви са фактите? Около 40% от обема на а, акциите се търгуват извън борсово и така наречените а, тъмни пулове са съществуващи. Варират процентите. Около 46% не се радват на прозрачност. Е, сега, какъв анализ можем да направим? Имаше един много интересен доклад от Франкфуртския университет, университет където се казва, че 39% от цялата извънборсова търговия е под обема от 7500 евро, заложен в МИФИД. 9% са между този размер и стандартния размер за пазара, което пък означава, че ако имате 39,9, имате 48% извън борсово търговия под стандартния размер за пазара. И ако тук добавим факта 49% от извънборсовата търговия е между стандартния стандарт и големия стан... размер, а голям размер означава размер, който води до класификацията Dark Pool, т.е. липса на прозрачност. Тогава можем да кажем, че 87% от извънсборсовите транзакции нарушават духа на МИФИД не буквата на закона, но духа. Защо? Защото дефиницията на извънборсовите бе дадена само в едно от съображенията. Затова казвам, че не се нарушава буквата на закона, се нарушава духа на закона. Можем да се запитаме дали непрозрачните пазари все още сформират цени или пък могат да бъдат отхвърлени, що се отнася до тяхната економическа полза. Вторият критерий – оптимална цена. Има един доклад от една комисия, която предшестваше ЕСМА. В този доклад се казва, че фрагментацията на пазара е довела до много изпълнения на много борси, което води до повишени цени на самото търгуване. Цените на търгуването са се повишили, цените на транзакциите са паднали, но нетният ефект, описан от Цезар, е, че цената, която плащат инвестициите, е по-висока. Статистиката, която показваме е малко стара, не съм я обновявал, но можем да се, да се запитаме дали не е и все още е валидна. На трето място обслужваме ли по-добре економиката и обществото? Фрагментацията на пазара доведе до високочестотната търговия. Тази търговия е 35% от общото търгуване на акции в Европа. Тази високочастотна търговия е част от алгоритмичната търговия и има различни нива. Има арбитраж между борсите, има маркетмейкинг, както и стратегии на базата на достъпа до а, цената, до информация, извинете, за цената и така нататък. Имаме различни казуси. Понякога има и злоупотреба с пазара най-различни техники, в които няма да навлизам. Трябва да се направи едно разграничение между високочастотната търговия, която води до ликвидност и тази, която води до обем. Маркет мейкинг, което води до ликвидност, е единственото, което трябва да се смята за положително, защото другите водят само до обем. През май 2010 година знаете какъв крах се случи. Флаш краш се нарича той на английски. Няколко милиарда акции промениха собствеността си за няколко секунди хиляди пъти, което доведе до крах на борсата. Това показва, че голямата част от високочастотната търговия се води от тенденция. Тези тенденции пък се водят от предварително съществуващи такива, които са свързани с интересите на инвеститорите. Ние в моята организация многократно сме водили такива разговори. Имаме много случаи, в които ни бе казано, че високочастотната търговия някакси дори ги изпреварва. Пак ще кажа, че това не е вярно за цялата високочастотна търговия, защото има такава, която води до ликвидност и друга, която е свързана само с следване на тенденциите. Независимо от намеренията си, Мифид Лан не доведе до по-голяма справедливост, прозрачност, ликвидност на пазара, както и по-голяма конкурентоспособност на цените, както и не доводи до по-голям достъп до капиталовите пазари и защита на инвеститорите. Направихме стъпки в тази посока, но не сме стигнали до края. Finance Watch, който представлявам, смята, че приятият документ през ноември от 2010 година, Swinburne, се нарича този доклад, за нас е много полезен и трябва да бъде взет предвид, когато се поправя директивата. Ние имаме много конкретни предложения по различни теми, като например дериватите, инвестиционните а, и така нататък. Благодаря. Благодаря. Мисля, че поставихме добро начало на изслушването в а, времето, което сме определили. Е. Сега преминаваме към въпроси и отговори. Първо докладчика господин Фебер има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз имам много въпроси, но ще се огранича до два въпроса. В предложението на комисията търговията с сертификатите за емисии е включена в обхвата. Бих искал да разбера какво мислите вие, господа, по този въпрос. Освен това, за високочастотната търговия, вие говорихте за алгоритми и за ликвидност. И оттам и въпросът ми. Сякаш, всъщност, как да го кажа, високочастотната търговия не е засегната от целият този проблем. Дали става въпрос за чисто технически въпрос, за да се избегнат краховете, или става въпрос за някакво по-широко регулиране на високочастотната търговия? Благодаря. Answer. Господин Февер, а, може би а, първо да изслушаме един въпрос. А, е, един отговор или пък няколко въпроса, може би няколко. Давам думата на господин Гьобелс. Благодаря. Имам два бързи въпроса. Първо за прозрачността. Когато виждам представители на инвестициите, инвеститорите, те винаги се обявяват а, за прозрачност. Но в реалния живот близо половината от извънборсовите сделки се извършват без каквато и да е прозрачност. Сега Европейската комисия предлага така наречените организирани системи за търговия, тези ОТФ, дали те допринасят за подобряване на ситуацията с е, извънборсовата търговия, дали ще може да допринесе за по-голямата прозрачност е, на тези платформи или не. Вторият ми въпрос се отнася до високочастотната търговия. Според мен пазарите са създадени, за да могат е, стопанските субекти да могат да установят каква е цената но за какво установяване на цените можем да говорим, когато се има предвид, че компютрите взаимодействат помежду си за части от секундата. Също цените се обменят за части от секундата и никой няма възможност да, да види на каква база са определени тези цени дали не трябва да се сложи спирачка на този тип високочастотна търговия, на тази алгоритмична търговия. Председателката, нека първо да дадем възможност да се отговорим тези два въпроса. Искам да кажа на колегите, че могат да задават всякакви въпроси, но сега имайте предвид, че въпроса за високо, за извънборсовата търговия ще се разгледа в третата част от това изслушване. Може би сега да дам думата първо на господин Лану да отговори на двата въпроса, след кога, което на господин Филипона. Благодаря по въпроса за търговията с сертификати за емисии. Това не е много ликвиден пазар. Само малко на брой борси търгуват с тях. Това е добър а, пример, че могат да се търгуват а, и други видове а, стоки или а, стокови деривати. Относно прозрачността на въпроса на господин Гьобелс, бих казал първо, че трябва да се обърнем с апел и към банките, и към пазарите, които успорват съществуващите данни за извънборсовата търговия, да предложат по-надежни данни. Аз следя, например, този въпрос от 4-5 години и не знае какво може да се направи по въпроса. И така, ако самите борси или инвестиционните фирми не могат да предоставят такава информация, ние няма как да знаем. Затова ние налагаме нови лицензи, за да принудим предоставянето на точните цифри, но някъде между 30-40% е, според мен, за извънборсовата търговия. Защо е необходимо да се създават организирани системи за търговия, след като вече имаме многостранните системи за търговия? защото това ми се струва нещо като хибрид е, между систематичните участници и многостранните платформи за търговия. Може би МТФ трябва да се принуди да действат само многостранно, защото систематичните участници извършват е, операции за собствена сметка. Според мен тези организирани платформи за търговия са просто една подкатегория към многостранните платформи за търговия. Един от положителните ефекти на МИФИД беше развитието на инвестиционните технологии. Преди всички се оплакваха, че има твърде много бюрокрация, свързана с МИФИД, но МИФИД доведе до високи инвестиции в технологиите – Пазарната структура, която сега е много фрагментирана, е сходна с тази в САЩ. И беше намерено е, решение на предизвикателствата, свързани с технологиите от двете страни на океана. Ние трябва да регулираме технологията, но как става това, аз лично не зная комисията предлага. Вие ще има други оперативни мерки, мерки за контрол върху риска, но това не означава, че няма да се случи такъв внезапен срив на борсите. Това е нещо, което трудно се подава на контрол. Ако искаме да спрем подобно развитие, не трябва да се спират по-нататъчните инвестиции в технологиите. Благодаря. Господин Филипона. Въпрос на господин Фербер за ликвидността. В ликвидност или алгоритъм в ВЧТ. Може би не беше ясно. Алгоритмичното търгуване е основното. След това има под система, която е високочастикната търговия или ВЧТ. Вътре в него има два вида ВЧТ. Един подраздел, който може да доведе до ликвидност и който предоставя ликвидност, т.е. е маркетмейкър, има много техники, които водят до обем, но не ликвидност. Това е разграничението, което направих. Това, което казах за внезапния срив или флаш краш, това иллюстрира факта, че голямата част от вече те следва тенденции. Започва определена тенденция, веднага се хвърлят всички, за да извлекат полза от нея. Това, като че ли есте, по естествен път подсилва вече съществуващи моди или тенденции. Това, което предлага Европейската комисия е следното. Ще поискам от вече те да се занимават повече с ликвидност и по-малко с обем. Трябва ли да има адаптации? Може би да. Който е подписвал споразумения с маркетмейкери като мен, знае, че когато поискаш от някой да подпише споразумение за ликвидност, не може да ги накараш 100% от времето да го правят, можеш е, само за определени случаи, защото ние сме нормални хора в реалния свят и не може на 100% да се прави това. Но принципа търговците на ВЧТ е да станат доставчици на ликвидност. И това е смислено. Има две решения. Или да не доведе до ликвидност, да кажат, че не искат, или пък, че водят до ликвидност и имат такива, които са изградили цяла култура за това и те не биха отказали, според мен, да предоставят ликвидност и дори да се задължат правно да го правят. Затова си мисля, че трябва да се прави ясно разграничение между тях и това е изключително важно. Имаше един въпрос за функцията за оповестяване на цените, когато нещата се движат със светкавична скорост. Това е изключително важно. Не искам да използвам силни думи, но има даже известна перверзност на пазара днес. Истински инвеститори се страхуват да не ги победат високочастотните търговци и затова използват извън борсовия пазар или пък тъмни начини за търгуване, за да се скрият от високочастотните търговци и да могат да си изпълнят транзакцията на по-добра цена за себе си. Тъмната страна на пазара и високочастотната търговия се подхранват една друга. И дори като оформяне на цените, това е доста перверзно и трябва да се разреши като проблем. Тъмната страна на пазара се храни от осветената страна на пазара – нещо като фрирайдер или е, лице незаслужено използ... за... използващо облаги. Тоест, имате умни пари и тъпи пари, така ако мога да се изкажа. Умните пари са на тъмните пазари, а глупавите или тъпите пари са на другата част от пазара. Така че някой наистина смята, че ако си на слънце в кавички, си глупав, а ако си на тъмно, си умен. Искате ли да кажете нещо също така за организираната търговска система ОТС? Съгласен съм с Керолайн. Не знам какво ще донесат, е, донесе тази система. Основната причина, поради която между другото, казва оратор и започва ново изречение, не избягвам този въпрос, но по отношение на големите пазари, дали е 25-40 или 35-40, 40 идва от Фронтран Reuters, което е един добър източник, надежден. Дори да е 15-20, факта е, че принципите са същите. И това искам да го свържа с а, а, организираната търговска система или ОТС. Какво означава това? Ми тя не носи много, според мен. Това, което трябва да направим е да имаме ясна дефиниция на а, организирана търговска система в МИФИД. Няма ясна дефиниция, има едно съображение, което я споменава и, и там се казва, че извън борсовите трябва да бъдат единствено и само за унези, които са над стандартния размер за пазара. А вие видяхте от цифрите по-рано какъв е процента, така че те вървят против духа на директивата. Как може да се предотврати това? Да има и ясна дефинация на извън борсовата търговия. Ако има стрикна дефиниция на извън борсовата търговия и ясна дефиниция за многостранната система за търговия, всичко ще бъде ясно. Господин Шмидт сега ще зададе въпрос и след това госпожа Суинбърн. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за първите две изказвания. Не е чак толкова лесно да разберем за какво става дума. Един от ораторите каза, че целият пазар е малко или много перверзен, а другия каза, че пазара действа относително добре. Въпросът ми е към господин Лану. Считате ли, че има риск от прекалено регламентиране? Вие казахте, че може би основният проблем с сегашния МИФИД е липсата на прилагане, това, което правим сега, вече би трябвало да е направено от държавите членки. Така че тук мисля, че сте прав. И въпрос към вас, господин Филипона. Как дефинирате онези критерии, които се отнасят до високочастотната търговия? Защото за мен това е особено интересно. Знаем историята с и Яни. Те се опитаха да я унищожат, но не успяха. Как ще се използва тази техника? Това не е подвеждащ въпрос, просто задавам такъв въпрос като либерал. Мисля, че техниката е нещо важно, демонстрира, е, че е полезна. Малтус каза, че всичко може да стигне до най-високата си точка, но нямаше, не беше прав. Това е въпросът ми към вас и въпрос към двамата за прозрачността. Аз подкрепям силно прозрачността, но трябва ли да има прекалена прозрачност за добре функциониране на пазара. Всички ли трябва да знаят всичко, за да може да се осъществи една добра сделка? И втори ми въпрос е малко по-общ. Не зная дали трябва да е в тази част на изслушването, но въпреки това ще го задам. Знаете, че се предвижда сливане на Deutsche Börse и Нью-Йоркската борса Euronext. Считате ли, че това може да затрудни пазара, да го превърне в по-монополизиран пазар в Европа? Аз трябва да се тръгна, защото трябва да участвам в друга среща. Надявам се да получа отговор на въпросите си. Когато започнахме работа по МИФИД, госпожо председател, целта ни беше да отворим пазарите, да ги направим по-отворени, да защитим в по-голяма степен инвеститорите. Сега ние говорим за фрагментация. За мен фрагментацията може да означава повече избор за хората и по-низки цени и по-високо качество. Благодаря. Госпожа Суинбърн. Благодаря. Като се има въпрос, предвид това, че бяха зададени вече много въпроси, ще се опитам малко да разнообразя, като се опитаме да извлечем максималното от текущите тенденции. Експертите, които са сред нас, дали двамата експерти, дали считат, че капиталовите пазари, както за дялово участие, така и за дълг, обслужват поставените цели. Дали се прави достатъчно за това да бъде популяризирана Европа като място за вторична търговия? Как може повече да се използват капиталовите пазари в Европа от инвеститорите? Карал всъщност се спря на някои от разходите, свързани с инвестициите като цяло, особено за тези, които правят дългосрочни инвестиции. Има намаляване на разходите за търговия, но това не се отнася за всички категории какви мерки трябва да се предприемат в МЕФИД, както и, и евентуално други законодателни актове, за да е, имаме е, една истински конкурентна среда за търговия. Благодаря. Господин Филипона, искате ли вие сега да започнете с отговорите? Благодаря. Записвам си все още това, което ме попитахте. Бяха дълги въпросите. Um, how to define criteria for HFT? Uh... Какви са критериите за ВЧТ? И след това и за информационните технологии имаше въпрос. За мен отговорът е ясен. ИКТ са инструмент, но когато говорим за финансовите пазари, това не е цел. Целта на Мифит е да обслужва економиката, защитава инвеститорите най-общо. Когато технологията помага за постигане на тези цели, тя е нещо прекрасно, трябва да бъде развивана и да се използва. Но първо трябва да се види дали се обслужва целта и това е свързано и с вторите въпроси. Обслужваме корпоративните емитенти ли или обслужваме инвеститорите, които имат нужда от прозрачност и справедливост, за да са сигурни, че спестяванията им ще отидат за финансиране на реалната економика. Когато ИКТ помагат, това е отлично. И затова смятам, че държавниците трябва да се питат дали и къде помага или не за постигане на тези цели. Понякога да, понякога не. Когато говорим за високочастотната търговия, вече те, големият въпрос е, че този раздел от те не може да бъде устойностен. Говоря за тази част от те, която е свързана с следване на тенденции или моди. Т.е. да се включиш към нещо, където виждаш, че другите извличат полза. Използват се много напредничеви технологии, но това за мен нито е лошо, нито е добро. Въпросът е необходимо ли ни е или не. do we need? You need to. No, I think no, no. So, so, sorry. Do, do we need what? Uh, we need the technology. Имаме нужда от технологии и то оптимално качествени технологии, за, а, когато тези технологии се използват в а, полза на економиката. Има ли случаи с прекомерна прозрачност? Попитахте вие. Ако искаш да търгуваш с 2% от а, дяловете на една фирма, тогава не искаш да има прозрачност. Поразяващото е, че голямата част от извън борсовата търговия е за малки размери. Онзи ден си говорих с един брокер, който не, се запознава, не е запознат добре с Мифит, но казвайки му, че големия размер по Мифит е между 300 и 500 хиляди евро, като търг, е, обем търговия, той така се смя, и питат, това ли е голямо? Това ли е голям размер? Няколко милиона са голям размер е, като обем на ценни книжа. Да, има граница на прозрачността, понякога е нужна и по-голяма дискретност, но не и когато такава голяма част от търговията и с е, борсовата такава е на дребно, среден размер и голямата търговия по МИФИТ, която всъщност не е толкова голяма, ако погледнем какво се случва на борсите. След това попитахте ме и за монополите. If, if insists, you know, I, I Мога да говоря за това, ако настоявате. Въпросът е съвсем различен. не сте ми задали този въпрос за, за днешното изслушване. Не зная дали мисията на Finance Watch е да коментира по този въпрос. Може да се обсъжда, но не съм убеден в това. Okay, thank you on this... Благодаря. По тези въпроси ще съвсем накратичко. Първия въпрос за свръхрегулацията. Всичко зависи от това как се измерва свръхрегуляцията. Ако погледнем директивата и я сравним с МИФИТ 1, виждаме, че около 50% се отвоила такава. Ако погледнем, например, броя на членовете на изпълнителните мерки, ЕЗМА се увеличава от а, 20 изпълнителни мерки, а, сега се наричат актове и те са станали вече 50. Така че виждате, че има нови регулации, които влизат, но ако погледнем самия текст, независимо от написано в медиите, като че ли няма огромна разлика с МИФИТ 1. Има изяснения, да. Така че не смятам, че това е свръхрегулация. Чисто и просто се изясняват нещата, дават се нови категории на ОТС-та и се отваря достъпа за посттърговията. В МИФИТ 1 се говори за достъп към други държави членки, сега и в обратен смисъл. Първо клиринг, след това директивата за сетълмента и тогава те ще могат да предоставят услуги в други държави членки, което е много хубаво. Трудно ми е да отговоря, но смятам, че сте прав. След 4 години да се направи преглед, да се включат нови елементи, е добре. Предложението на комисията има някои неща, които миришат повече на политика, като пазарите SME на английски, не зная дали е така. Може би са сложени тези неща, за да се харесат на някои групи, за да видят тези групи, че и това е взето предвид. По отношение на прозрачността, има ли прекалена прозрачност? Трудно е да се каже. Понякога за неинформирани лица прозрачността си остава неясна. Някой казва 100% прозрачност, но в новото предложение на пазарите има блокова търговия. Защо? Защото искаме да намалим въздействието върху пазара. Има малки промени, като в Мифит 1, но това трябва да се обясни. За това има и извън борсова търговия, големи, които върват по други пътища, а не е, по борсовите пътища. По отношение на сливането между Deutsche Burs и Euronext, Нью-Йоркската борса в Европа, от моя гледна точка това ще създаде проблем – по-голям монопол или нещо като монопол поне по отношение на клиринга, на сетълмента, на дериватите. Те ще имат огромна роля и затова комисията внимателно разглежда това. Четахме и в медиите какви са отстъпките за одобряването на това сливане, но какъв е в крайна сметка пазара? Дали това е европейския или целия? Някои казват света. Генерална дирекция конкуренция ще каже съответния пазар, който ни интересува е Европа. Правим ли достатъчно с това предложение, за да дадем възможност да се финансира реалната економика? Според мен Важен е въпроса как малките и средни предприятия да стигнат до финансиране. И това е нещо, което не е засегнато в достатъчна степен в предложението. Както в други държави, като в САЩ, те трябва да имат достъп до капиталовите пазари. По-настоящем е намален техния достъп. Малките страни, страните от Бенелюкс, те разчитат единствено и само на банките. След това имате конкуренция на банковия пазар, но тя пък намаля много в резултат на кризата. Има един член за малко малките и средни предприятия, но нека да видим и, за, и директивата за прозрачността и въобще административното бреме. Да, и тя се преразглежда, но не бива да забравяме. Други мерки за насърчаване трябва да се справим с конкуренцията на пазара на банките. Малките и средни предприятия да могат да излизат на капиталовите пазари и в държавите членки да се даде възможност за растеж с малко регулиране. Дали, например, да свием стандартите за ощетоводяване за малките и средни предприятия или не. Трудно е. Okay, now I've got, um... Още два въпроса остават от господин Канфа. Първо има думата. Е, да, имах един въпрос от общ характер. За доброто равновесие, според тях, между конкуренцията и форма на съсредоточаване, е, оправдана от това, че дори още от средновековието пазарната платформа е мястото, където се среща търсене и предлагане. Така че ако има няколко такива платформи, където се срещат е, те, е, е ясно, че има фрагментиране и съответно увеличаване на разходите за операторите. Следователно, трябва ли една паневропейска единна борса и как да се намери равновесието между необходимата конкуренция, за да имаш най-добрата услуга и, и в същото време необходимото съжалоточаване, което също е абсолютно необходимо за самата функция на борсата, т.е. да събере всички оператори заедно. Така че, как Мифит според вас трябва да отговори има ли превод? Очевидно има проблем с превода в някои кабини. Сега всичко работи, немския работи. Господин Кафа, ако искате, говорете на немски. И така, не знам дали нашите гости наистина чуха въпроса, не няма да ги го повтарям. Как, какво е доброто равновесие между тези две функции, за които говорих? Втория ми въпрос е свързан с високочастотната търговия. Много инвестиции са направени, това бе подчертано, но тези инвестиции са били рентабилни. Тоест, като законодател, ние можем да си кажем, че ако трябва да преразгледаме правилата за функциониране да намерим нови такива, какво в крайна сметка имало е инвестиции, те са се рентабилизирали чрез получените печалби, така че можем да променим правилата. Това всъщност е част от нашата легитимна работа. Тоест, не може днес да ни се каже, не можете да променяте правилата, защото е имало печалби. Сега, бих искал да разбера дали Finance Watch е, е направил изследвания, за да разбере кой е спечелил и кой е загубил. Като се знае, че на вторичния пазар не се създават нови ценности, инвестиционните фондове, тъй като са по-бавни от високочастотната търговия, а, имат усещането, че постоянно са мачкани на пазара. Тоест, възможно ли е наистина да се постигне такова равновесие между печалбите за едните и загубите на другите, именно а, на ниво високочастотна търговия? Сега, още един въпрос. Сега не знам дали господин Филипона отговори или не. Извинявайте, че още веднъж ще задам въпроса. Но кои са критериите за разграничаване? Ясни критерии между добрата високочастотна търговия, която води до ликвидност и лошата, която клони в крайна сметка до злоупотреба на пазара и която в крайна сметка е, води до лошите пари, т.е. това, което ние наричаме лошите пари, които гонят добрите пари. Лошите транзакции, лошите операции, е, които наистина карат целият пазар на капиталите да, да, да се изкривява и да отива към казиното, отколкото към финансиране на реалната економика. Благодаря. Господин Курт, благодаря. Докладчикът в предварителното си изложение посочи, че много искат прозрачно законодателство. Господин Шмидт каза, че това ни води веднага до дискусиите за свръхрегулирането, от което има опасност. В моята държава, когато дискутираме тези въпроси, се подига е, следната тема, че не може всичко да влезе в е, почапката на Мифит. И че може би би трябвало обратно дори, вместо повече регулиране, да се намерят други средства – Емитентите ви казват, например, или търговците на емисии ви казват, че не може да се работи под режима на МИФИТ. Аз искам да знам вие какво мислите по този въпрос. Мислите ли, че е реалистично да има регулиране с изключения за някои пазарни сектори? Или вие казвате, не, няма никакъв смисъл да се предвиждат изключения и трябва едно глобално правило? Въпросът ви към двамата оратори ли се отнасяше? Да. Започваме този път с господин Лено. Или с господин Филипона. Uh, по въпроса за конкуренцията, за монополиите, за естественото равновесие, за пазарите. Трудно е да се отговори на този въпрос. Съгласен съм с колегата до мен, че има спад на разходите за транзакциите, т.е. може да се счита, че конкуренцията има здравословен ефект. Даните, с които разполагаме, показват, че има спад в разходите, така че беше полезно да се въведе повече конкуренция. През 2005 и 2006 много от фирмите казваха от вас, тези инвестиции са прекалено много за нас. Какви ще бъдат разходите за прилагането на МИФИ? Става дума за милиарди. Но дори при тези условия ние запазихме, дори подобрихме конкурентоспособността си. Каква е конкуренцията, от която се нуждаем на другите пазари? пазари. Все пак трябва да има предвид че когато започнахме разговорите през 2001 за директивата за инвестиционните услуги, имаше много повече борси. Така че има какво да се направи. За дебата за високочастотната търговия, дали трябва да има правила за функционирането на този тип търговия господин Гьобел също поставя въпрос по-рано, дали това засяга определенето на базата, на която са направени, са а, решени какви да бъдат цените. Мисля, че има подобряване на ситуацията. Не бива обаче да се допускат нарушения на пазара, за да не се стигне до такива внезапни сривове, на каквито бяхме свидетели в САЩ наскоро. Кой спечели, кой загуби от всичко това? Отново може да се поставя въпроса. Отново искам да подчертая, че разходите за транзакциите спаднаха, въпреки че има спад на обемите трябва да видим каква е статистиката на борсите. Виждаме какъв е спада в обемите на операциите. Но дори при това положение разходите за транзакции намаляха. За мен това е показателно, че конкуренцията беше здравословна. Дали беше добра или лоша форма на високочастотна търговия, Отговорът е, ще зависи от мерките за прилагане, които ще предложи ЕСМА. Дали всичко трябва да бъде обхванато от МИФИТ е следващия въпрос. Оставам с впечатлението, че в МИФИТ е, искат да се разреши а, е, обхвата. Комисията предлага три различни а, категории. Има и предложение от ЕСМА. Според мен а, може да се обединят в едно за търговията с емисия, аз нямам конкретно мнение, но винаги става така, когато се прави преглед на нещо, се опитвате да оправдаете защо изобщо правите този преглед. Équilibre entre concurrence et concentration равновесие между конкуренция и съсредоточаване. Съвсем ясно е казано, че конкуренцията има предимства. Тя позволява наистина да се упражни натиск, за да е по-ефтино всичко и по-ефективно. И е вярно, че разходите на транзакциите наистина се намалиха благодарение на МИФИТ. И всичко това не стигна до крайните инвеститори, т.е. печалбата в крайна сметка беше за посредниците, но така ли, че това е това е друга тема. Сега, създаде се фрагментиране, много изследвания, сериозни изследвания го показаха, и има сериозна тенденция за, за изкривяване на цените, но за сметка на това пък технологията позволява след това всичко това да, да се поправи, но е вярно, че може би нямаше да имаме нужда от поправка, ако те не бяха изкривени преди това. Но ако тръгнем от принципа, че конкуренцията така или иначе има предимства и това е абсолютно сигурно, конкуренцията е абсолютно необходима, основното е конкуренцията да става на а, еднакво ниво на а, регулиране. Това, което е шокиращо днес е, че различните платформи не са подставени при същите условия. Тоест, ако има конкуренция, добре, нека да има конкуренция, но при еднакви правила, при равнопоставени правила. Ето това е основно, защото Именно в областта на надзора имате регулирани пазари, които са с много по-високо равнище на регулиране, отколкото е, равнището на надзора на други е, борси. И именно това води до пазарните злоупотреби. Ако не се налагате ни същи правила на всички, е ясно, че вече има изкривяване на конкуренцията. Т.е. конкуренция, според мен, да, но при еднакви правила. Но тази логика може да ни доведе много далеч, защото имаше един друг въпрос, на който аз не отговорих. Какво да направим, за да може реалната економика наистина да се финансира? Ами добре, трябва всички е, борси, всички търговски платформи, всъщност знаем, че традиционните борси имат е, следната функция. Да не, не намирам френската дума, функцията да се позволи на всички предприятия да дойдат на борсата, но не можем да се съсредоточим единствено на вторичния пазар, на вторичната търговия на английски blue chips. Значи конкуренция да, но уравновесена конкуренция при еднакви правила, където всички оператори действат по един и същи начин. това е първото. Сега второ, Дани Finance Watch има изследвания за това кой печели и кой губи в високочастотната търговия. Отговорът е не. Дали ще го направим за в бъдеще? Да, много добра е идеята, но от техническа гледна точка никак не е лесно е, да получим статистически данни, статистическа информация, за да направим такова изследване. Но наистина темата е много хубава и си заслужава да имаме сериозно изследване на е, въпроса. Просто записвам си, но за сега не мога да ви отговоря друго. Сега разграничаване между добрата високочастотна търговия и лошата. Отговорът е прост. Каква е, какъв е делът от високочастотната търговия? Всъщност, нека да се върнем на основния въпрос за двата вида ликвидност. Или крайния инвеститор извинява се оратора, един истински инвеститор, който иска да продава, се среща с един истински инвеститор, който иска да купи. Двамата се срещат, ето това е ликвидност. Втори начин да се произвежда ликвидност това са маркетмейкерите, които постоянно котират цена за продажба и цена за закупуване. Това си е истинска професия, полезна професия, трудна професия, която носи, води до ликвидност, обаче която е, е поставена под някакви условия. Сега, високочастотната търговия, дали е истински инвеститор, който се среща с истински инвеститор? Отговорът е не. Значи, какъв е другия начин? Другия начин са маркетмейкерите. И до някъде това е свързано с въпроса, който е, не бе зададен от господин Шмет за технологията. Технологията позволява е, маркетмейкърството, т.е. постоянната среща между цените за продажба и за откупуване, чрез финансов инструмент, който води до ликвидност, тогава тази технология е добра, защото води до добра високочастотна търговия. Това именно е смислено защото допринася за економиката. По въпросите за това дали трябва да има изключения за търговията с емисии, съвсем искрен отговор. Като господин Ламо, просто не съм разглеждал въпроса, съвсем честно ви го казвам. Чисто интуитивно мога да ви кажа, че съм изпълнен с недоверие върху по всяко искане на, на изключение – но при все това, тъй като не съм разглеждал задълбочено нещата, няма, трябва да съм предпазлив, защото мразя да се правят такива отговори недостатъчно задълбочени. Затова ви предлагам друг път да говорим за това, когато ще сме разгледали този въпрос по-подробно. Благодаря. Предлагам да преминем към втората част от изслушването, която има акцент върху защитата на инвеститорите и дали се защитава достатъчна степен непрофесионалните инвеститори предвид на развитието на пазара. Давам думата първо на Верена Рос, изпълнителен директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари ЕСМА. Благодаря за поканата, отправена към ЕСМА, да разгледаме тази важна тема. МИФИТ предлага по-силна защита на инвеститорите, предоставяне на повече услуги за непрофесионалните инвеститори. Предложението на комисията е възможност да се възползваме от вече хармонизираната част от рамката, въведена чрез МИФИТ 1. МИФИТ 2 може да допринесе още по-големи ползи в доста области. Поради ограниченото време ще се спра на пет области, в които считам, че това, което се предлага в МИФИД 2, може да ни накара да направим още една стъпка напред в защитата на потребителите в е, един много сложен и фрагментиран пазар. Първо, правомощията на ЕСМА и националните регуляторни органи, които се координират с е, ЕСМА, за да защитят инвеститорите от неподходящи продукти. Това е вече голяма стъпка напред. Тези предложения са разработени в новия свят, който живеем, бързи иновации, осложняването на пазарите и крайните продукти, увеличаването на интереса на непрофесионалните инвеститори, участие на тези пазари. Всички тези неща изискват по-високо ниво на защита на инвеститорите. Подходът, който се предлага е балансиран, тъй като позволява национални действия и координирани действия на ниво Европейския съюз. Но на практик може да се окаже много по-сложно за прилагане. Основното предизвикателство за ЕСМА, разбира се, е координирането на действията, които могат да се предприемат от националните компетентни органи. ЕСМА следва да отчита факта, че някои национални инициативи може да са насочени към задоволяване на конкретни национални нужди но провали на пазара могат да се отнасят за целия Европейски съюз или поне за голяма част от държавите членки, което означава, че ЕСМА трябва да се справи с тези разлики и да координира по съответен начин действията. Трябва да се избягват национални действия, които да доведат до объркване или фрагментиране на пазара. Доколко трябва да се намесва ЕСМА? Считаме, че трябва да има известни предпазни мерки, но същевременно трябва да има и възможност да е ЕСМА да действа бързо, когато има реален риск за инвеститорите. Втората тема се отнася до въпроса за стандартите за удачност. Тук има подобряване на нещата, като се изисква оповестяване на това откъде идват инвестиционните консултации, дали са независими или не, дали са възложени от трети страни. Тук целта е да се избегне евентуален конфликт на интереси. Инвестиционните фирми, управителите на портфели не могат да получават никакво възнаграждение или комисионни от трети страни. Ограничаването на ограничението до стимули за независими фирми може да доведе до изкривяване на пазара, защото понякога може просто да се зачеркне а, прилагателното независими, за да могат да получават стимули. Трябва да се подобри разбирането на инвеститорите за съветите, които получават. Тук предложенията на комисията целят да се постигне нужния баланс между различните нужди по този сложен а, въпрос. Третият въпрос, за който искам да говоря, е че се радваме, че се засилва рамката за най-доброто изпълнение, което трябва да подобри качеството на информацията, предоставена от брокерите на клиентите. Само информация, която е получена в политиката по прилагане, данните от различните места на търговия, качеството на данните са особено важни въпроси. Качеството е основен въпрос и целта е да се гарантира повече прозрачно за инвеститорите, да могат също инвеститорите и клиентите да разберат по какъв начин ще се изпълняват техните поръчки. Четвъртата сфера, в която има действителен напредък, е предложението да се подобри възможността на участници на пазара от трети страни да действат на територията на Европейския съюз. Трябва да бъдем внимателни критериите за еквивалентност и ограниченията за достъпа да ни доведат до пълен забрана за достъп на оператори от трети страни, които да извършват бизнес в държавите членки на Европейския съюз, защото това може да засегне инвеститорите и фирмите в Европейския съюз, като се има предвид глобалния характер на пазара на финансови услуги. На пето място приветстваме предложението да се включи в МИФИД е, въпроса за структурираните продукти, за да има по-голяма последователност е, при предлагането на пакетни инвестиционни продукти на дребно. Независимо за какви видове продукти говорим, ЕСМА ще работи заедно с е, останалите регулаторни органи в подкрепа на закрилата на потребителите и инвеститорите, за да се създаде равнопоставеност на всички продукти. Заключение. Важно е да припомним, че МИФЕТ 1 вече съдържа доста разпоредби, свързани с гарантиране на защита на инвеститорите, постигнати напредък през последните 4 години, за да се постигнат най-добрата закрила на инвеститорите. Но важно е не само да се фокусираме върху промяна в правилата, но и също да гарантираме, че тези правила ще бъдат прилагани ефикасно на практика и ще бъдат контролирани в целия Европейски съюз. ЕСМА ще насочи вниманието си върху подобряване на надзора, дори по МИФИТ 1, който ще продължи да действа още известно време, като също а, разговаряме за подобряване по-нататък на нещата. ЕСМА игра важна роля в прилагането на МИФИТ 1. Надяваме се, че можем да използваме постигнатият резултат и опита, който сме набрали, за да преминем към МИФИ 2. ЕСМА е готова да подкрепи парламента, комисията и съвета в законодателния процес, както и да допринесе за предоставянето на техническите стандарти, които са необходими на законодателните органи, за да се постигне този резултат. Следващия оратор е господин Жуе от Франция. Благодаря ви за писменото становище, което сте ни предоставили. Ще го изпратим на всички членове. На... Имате 5 минути. Мерси. Много благодаря, госпожо председател, господин докладчик, господин Фербер, дами и господа. Аз действително разполагам с писмена версия, която е на разположение на всички депутати. Бих искал, след всичко казано до тук е, и то добре казано, да подчертая, че залогът на преразглеждането на директивата е много прост. Първо, пазарите, на които се образуват цените, да бъдат прозрачни, да бъдат в услуга на економиката и второ, да осигурят защитата на всички инвеститори. За нас равносметката от първата директива МИФИТ не е добра, защото няма прозрачност, защото е, има неравнопоставеност между е, борсите и пазарите, нерегулирано е, развитие на високочастотната търговия, т.е. липса на равновесие между големите обеми е, транзакции и предоставянето на ликвидност. Така както бе и подчертано, фрагментирането всъщност води до липса на прозрачност и е, това се захранва от, е, е, от някои от правилата на, на прозрачните пазари. Съкрещаването на възможностите за кредити в някои държави наистина води до необходимост от финансиране на економиката чрез прозрачни пазари. Трябва да има такива платформи, където прозрачно да се срещнат спестители, инвеститори, продавачи и купувачи. Трябва да се осигури интегритет, стабилитет стабилност и прозрачност на пазарите, за да имаме реална пазарна економика, защото иначе нашата економика е спекулативна. От техническа гледна точка искам да подчертая няколко момента. Първо, търгуването с финансовите продукти. Според мен тук има три ключови момента в предложението на комисията. Първия момент е забраната на продукти, на практики или на услуги, които са опасни. Това е много добре, защото финансовото новаторство не трябва да се изразява в е, ущърп на, на защитата на инвеститорите. Втория ключов момент е търгуването с, с комплексни продукти, така както и Варена Рос го подчерта. Това е много важно и мисля, че може да се подобри в смисъл всички предприятия за колективно инвестиране да се подобрят и да се цели повече прозрачност, дори когато няма, не се предвижда по-добра защита. Третата тема накрая е да има хоризонтална инициатива в областта на информацията и на защитата на инвеститорите, независимо от това какъв е продукта, дали е банков, застрахователен или инвестиционен. Комисията предпочита подходът да бъде секторен, т.е. по вид продукти, банков, финансов или застрахователен. Ние считаме, че това не е правилната посока, защото съответно клиента или консултанта няма да са в една и съща правна рамка. Освен това, пазарите трябва да са сигурни и за да се осигури техния интегритет, трябва да се дадат средства за всеки инвеститор да разполага с всички записи на операции на, на регулираните платформи. Всички платформи трябва да са задължени да а, упражняват надзор на, над всички транзакции на тези платформи и естествено това бе и казано, за да се осигури стабилност и за да се избегнат а, внезапните сривове, например флаш, краш на Уолл Стрит, трябва да има един паневропейски механизъм за, за прекъсване на подобни опасни дерижни реакции и да се даде възможност на ЕСМА за а, широка интервенция, за, за широка намеса. регулираните пазари и многостранните системи за търговия не трябва да са предмет на изключения. Според нас, така наречената организирана система за търговия, т.е. този междинен етап, не може да отговори на целта. Трябва да сме по-амбициозни и трябва всички транзакции да бъдат изтласкани към прозрачните пазари, т.е. многостранните системи за търговия. И накрая, според нас, следните мерки са необходими. Първо, трябва да се насърчи търгуването на, на, на, на, на прозрачни платформи, т.е. всеки инвеститор да няма причина да, да отива на, на пазарите на тъмно. Втората мярка да се осветлят а, извън борсовите транзакции, да се даде истинско правомощие на ЕСМА, за да гарантира прозрачността и консолидирането на данните, следователно и защитата на инвеститорите. Това е. Благодаря ви. Uh, thank you and, uh... И аз ви благодаря. И накрая имаме госпожа Пила Нора Калпи. Тя е управляващ директор на Федерацията на финландските финансови услуги. Добре е дошла отново. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, особено на докладчика, докладчите в сянка, за това, че ме поканиха отново в Европейския парламент. За първи път седа тази страна на масата. Много ми бе интересно да изслушам становищата с Мифит 1. Аз бях докладчик по тази тема и дори си мисля, че е хубаво, че въведахме такова законодателство. Сега има и преглед на Мифит. И, както каза и докладчика, това е един от кригълните камъни на регламентирането на капиталовите пазари в Европа. За това е важно да има такъв дебат днес и се радвам много, че съм тук. Сега за защитата на инвеститорите. Предложението на комисията наистина от предишните версии са се подобрили значително. В това предложение, в сравнение с консултациите, наистина има подобрения, но имаме безпокойства, независимо от това. Има ясни правила за защитата на инвеститори, които да дадат а, а, своите последици. Част от аргументацията обаче на комисията не е напълно убедителна. Тези предложения понякога ограничават непропорционално избора на инвеститорите. Има дори задължения, които биха били в ущърп на потребителите на финансиране на дребно. Може би не е минало достатъчно време от прилагането на тази директива, за да може и надзорниците, и прилагащите тази директива да установят ползата й. Ролята на надзорниците е много важна, особено като се има предвид какви ресурси имат те по-настоящем. Тези нови финансови иновационни комисии които бяха създадени поради искане на Европейския парламент, може да играят важна роля в бъдеще, когато говорим за прилагането на МИФИД 2. Биха могли да бъдат важни също така и в дебата за това, кои продукти са сложни и кои не, и кои трябва да бъдат. Извинете, каква трябва да бъде а, защитата на а, инвеститорите екс-анте. Първо ще говоря за продуктови интервенции. Говорихме тази тема. След това господин Фербер във въпросите, които зададе, спомена, че трябва да говорим за защита екс-анте на някои продукти. Смятам, че и банките, и инвеститорите трябва да предоставят услуги и изискванията за тях са достатъчни, за да може да се прецени услугата или продукта за да се види дали те по някакъв начин представляват заплаха защитата на инвеститорите или пък интегритета на системата. Очевидно е, че посредниците би трябвало да носят отговорност за това да има спазване на правилата при иновацията на продукти. И ЕСМА и националните регулатори трябва да могат да се намесват в процеса на финансови иновации и дори да забраняват определени продукти. Като че ли националните регулатори искат да въвеждат допълнителни изисквания отвъд и над МИФИД. Не бива да забравяме също така, че винаги има един тест за подходящо за всички продукти, което е една допълнителна гаранция, че самите продукти по никакъв начин не представляват за инвеститора някакъв риск. Защо да забраняваме тогава сложните или структурни продукти екс-анте? Няма причина за това. Особено, защото имаме такива иновативни комисии, новите, които могат да бъдат много важни в този процес – и могат да погледнат какви са практиките на пазара на едно по-общо ниво, да не се занимават е, продукт по продукт с нещата. След това услуги за изпълнение. Господин Фербер пита как ще определим кои са сложни, и кои не от продуктите. Комисията говори за затягане на правилата за изпълнение, но това е неубедително. Европейския парламент трябва да поиска ясно пояснение защо това се изисква. Само изпълнение на несложни продукти е много важен е, продукт, особено в северните страни. Нещата трябва да останат такива, каквито са. Основните банки на север предлагат е, интернет банкиране по един много добър начин и не е имало никакъв провал на пазарите поради такава услуга, тъй и заради това не виждаме защо е необходимо да се затяга режима. Не трябва да глезим клиентите, защото те трябва да приемат рискове, които са добре осъзнати от тях. Е, клиентите могат и да си купуват инвестиционни съвети. Ние не можем да регулираме поведението на инвеститорите, а само онези, които търсят искане за удачност. Такава услуга може да се използва само ако я инициира клиента. Той може да поиска такъв тест за удачност, ако прецени за това е необходимо. Разделянето на а, ПКИПЦК на два вида не е подходящо. Всички такива ПКИПЦК трябва да бъдат разглеждани по същия начин. Може да има сложни продукти, които са по-малко рискови за а, крайния потребител на дребно. Не подкрепяме изменения, които би, би забранило а, кредит с изпълнение. А, това, че се използва такъв инструмент, това не означава, че се осложнява по някакъв начин процедурата. Това би ограничило една услуга, където кредита се дава от доставчика на услуга, но не би по никакъв начин увредил ситуация, при която кредита идва от трета страна. И накрая по отношение на облагите или стимулите. А, казахте, че това е една от най-важните части на МИФИ 2. Господин Фербер в а, своите въпроси също пита дали трябва да има такива стимули или не. Настоящия регламент за тези е, стимули е нов. Първо трябва да се приложи добре настоящия регламент и след това да се оцени неговото приложение. Според мен е прекалено рано да се говори за този регламент. Има един документ на Цезар за тези стимули, където има и добри и лоши практики, които са дефинирани. Миналата година излезе този документ и смятам, че той трябва да бъде анализиран в по-голяма степен, ако искаме да се занимаем с тези стимули. За управлението на портфели. Често те отиват у клиента и не е в интерес на клиента те да бъдат забранявани. Важното за клиента всъщност е каква е неговата печалба. Ако печалбата е недостатъчна, то тогава клиента не е доволен. А ние не искаме недоволни клиенти в Европа. Обикновено и разходите се разглеждат клиентите по същия начин. Ако са високи цените, а пък дохода е малък, то тогава никой ще си оттеглят исканото от... за управление на техния портфел. Забраната на стимулите ще доведе до, доведе до това, че цените ще се увеличат за инвеститорите. Една такава забрана би довела до това, че ще се намали и броя на продуктите, които се предлагат. Това е част от мотивацията всъщност на мифите, да има добра а, предлагане на продукти и те да бъдат разнообразни. Това няма да бъде в полза на инвеститорите. И накрая, независимите съвети терминологията трябва да бъде сменена в предложението. А, когато имаме лицензирани посредници, съветите трябва да отговарят на тестовете за удачност и това да бъде в най-добрия интерес на клиента. Ако Европейския парламент иска да подкрепи предложението на съвета, извинете на комисията, ако има някаква фирма, която казва, че не се стимулира от третата страна и следователно се плаща, то тогава това може да бъде наречено на английски fee-based service. Личното ми мнение е, че най-добре да има такава забрана за така наречените свободни услуги, забрана за стимули, защото не може да има такъв тип конфликти на интереси, които са възможни ако нямаме наистина независими такива. Затова една такава забрана за мен е абсолютно основателна. Uh, Вече изоставаме с времето, така че трябва да ви помоля да бъдете много кратки господин Фебер. Госпожо председател, да, вярно е, че сега стигаме до много интересен момент. Чух трите презентации и е, основният въпрос е следния. Госпожо Роз, вие казвате, че ако приемем предложението на комисията, това ще означава, че ще стигнем до сериозни забрани, но те ще са последващи забрани. Няма ли да е по-добре да разгледаме предварително някои продукти? Трябва ли наистина да пускаме всичко и да разрешаваме всичко? И трябва, трябва ли да предвидим правила, за да забраним след това продукта? Чухме след това господин Жуе. Ако регулирането ни позволява да забранява, добре, но то ни забранява пак последващо. Ние като законодател трябва да си зададем този въпрос. На мен ми се струва, че не е достатъчно да, забраняване, да забраняваме след това. Втория въпрос е свързан с зависимите и независимите консултации. Сега можем ли да говорим за независим консултант? От какво ще е, зависи всъщност тази независимост? Тук става въпрос за възнаграждения, свързани с продукта, дали има нещо скрито или не, дали наистина прозрачността няма да бъде по-добре постигната, ако се разграничи ясно независимия и зависимия консултант. И накрая въпросникът не е въпросник на господин Фербер, а е на цялата комисия, защото заедно сме го разработили. Благодаря. Госпожо Рос, искате ли да отговорите на въпроса за експост? Да, благодаря ви. Трудно е да се намери нужния баланс за един регулатор, когато става дума за намеса при одобрението на отделни продукти. Някои национални регулаторни органи го правят и то доста често. Например, френския орган за финансовите пазари, други не го правят. Но има една обща тенденция към по-голям набор от инструменти за по-рана намеса при разработването на продуктите и предлагането им на пазара. Това е важно развитие Проблемът е в това, е, че не се знае предварително какви точно ще бъдат проблемите. За някои продукти може да е ясно от началото, крайният инвеститор може да загуби каквото и да се случи, дори ако продукта върви много добре, инвеститорите могат да не извлекат някаква печалба. В този случай може би се налага да се предприеме друг подход при лансирането на продукта. Но при други продукти трябва да се види как се развиват нещата на пазара, как воя въздействието на пазара и тогава е, да се намесе органа бързо, за да се справи с проблемите тогава, когато такива възникнат. Госпожи. Госпожа Калпи, мисля, че госпожа Рос е права. Не е възможно регулаторните органи да видят предварително кои продукти могат да бъдат предни за клиента. Председателката не мисля, че тя отговори точно това, но продължете. Трудно е да се определи първоначално кои са вредните или рискованите продукти за даден клиент. Ето защо трябва да се направи последствие тази преценка когато говоря за забрана екс-анте, говоря така а, във връзка с националните регулаторни органи. Има някои държави, които осъществяват а, подобен контрол преди пускането на дадени продукти на пазара. В Дания, например, а, се използват три различни цветове червена, жълта и зелена светлина, така да се каже. Но се оказа, че тази система не е много коректна и се стига до ситуация, при която инвеститора започва да вярва, че след като продуктът е маркиран от регулаторния орган по определен начин, той е по-малко рисков. Ние извършваме а, проверка на удачността, на това доколко е подходящ даден продукт. Имаме също услуга, която се отнася само до изпълнението за сложните продукти. Има различни възможности да, за намеса, още в МИФИТ 1. За всички стимули трябва да се информират клиентите, трябва да има прозрачност. Въпросът е дали трябва да се забранят тези стимули изцяло. За управителите на портфели това ще доведе до ситуация, при която клиентът ще пострада, защото няма да получи същото ниво на обслужване. В повечето случаи стимулите са нещо добро за клиентите. Затова не е в полза на инвеститорите да се забранят всички стимули. Ако се наложи такава забрана, трябва да бъде по отношение на независимите консултанти, клиента да знае, че става дума за независими а, консултации, за които не се плаща. Но има и други случаи, когато се правят нормалните инвестиционни консултации, тогава могат да се а, предлагат различни обещетения. Председателката, сега ще изслушаме няколко въпроса, за да се опитаме да наваксаме малко времето. Господин Гьобелс, имате ли въпрос? Не. Тогава господин Шмидт, като един от докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам въпрос към Верена Рос. Какви са възможностите на регулаторните органи да изпълнят своите задължения? В Европейският парламент ние се борихме много силно за това ЕСМА да бъде една силна институция. Да имате нужното бюджетно обезпечение, техническо обезпечение, да разполагате с нужния персонал, за да можете да си изпълнявате задълженията. Въпроса за лошите консултации и за забраните. Централната банка на Ирландия загуби 75%. Това означава, че трябва да се наложи забрана. Това не е шега. Пианора постави въпроса. Това е изключително сложен въпрос. Каква е отговорността на самите клиенти? Ние не трябва да създаваме впечатлението, че подобни инвестиции не са свързани с риска. Това няма да е от полза за потребителите, за клиентите на древно. Напълно съм съгласен, че се нуждаем от по-добро и по-строго регламентиране, но трябва да бъдем много благоразумни, много балансирани. Госпожа Свинбърн. Um, Благодаря. Радвам се наказаното от госпожа Рос по отношение на стимулите и независимите финансови съветници, за разлика от всички останали. Трябва да внимаваме да има за всички равни условия. По отношение на разпоредбите за трети страни и изходни такива, там също трябва да внимаваме, за да сме сигурни, че способността ни да инвестираме и в други продукти и други пазари е достатъчно открита и отворена. Е, нещо, по което не сме говорили обаче, имайки предвид, е, че имаме най-различни пазари за облигации, някои за общи, други за специализирани, смятате ли, че трябва да има различни правила за преди и след това, за да сме сигурни какво се случва? Още нещо. Говорихте за извънбърсовата търговия. Бихте ли коментирали дали има доказателства за това, че по-малкото използване на извънбърсова търговия би подобрило защитата на инвеститорите? Ja, äh, danke. Ich habe mehr eine Kommentierung als eine Frage. Аз по-скоро искам да направя коментар, отколкото да задам въпрос. Като виждам колко е сложна темата, и, и дори специалист като Шмидт ни казва, че си загубва ума. Можем да си зададем въпроса дали наистина е възможно да организираме защитата на инвеститора и как можем да я организираме. Защото регулирането наистина може да стане законодателно. Вярно е, но Можем и да се запитаме какъв е прозрачният начин да се информира глобално потребителя. Каква може да бъде достатъчно прозрачната информация за инвеститор, за да може той наистина да бъде осведомен? Господин Гозес, имате въпрос? Не, нямате. Добре. Господин Жуе, може да започнете вие. Вие бяхте последен. Ремерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за любезността. Благодаря и на госпожа Рос. Аз съжалявам по много причини за това, че не съм бил европейски депутат. Винаги наистина е огромно удоволствие да говоря с вас Съжалявам обаче, че не мога да си меря времето, така както е госпожа Калпи, или чиси, си, че тя е била депутат. Сега малко по-сериозно. Тя много по-добре от мен е запозната с това, как да работи в определен конкретен срок. И така по-сериозно. Ще се спра на две неща. Искам да кажа на господин Фербер, че съм напълно съгласен с него. Това, което е важно и е по-важно от това дали консултацията е независима или зависима, е прозрачността при уреждането на конфликтите на интереси. Мисля, че точно това е в сърцевината на защитата на инвеститора. И второто. Във Франция, и госпожа Верена Рос го каза и го подчерта, ние също имаме навика да контролираме продуктите при цялата им сложност ексанте. Няма никаква причина, искам да отговоря по този начин на въпроса за защитата на инвеститорите, да говорим за само е, експост регулиране. Ние във Франция можем да контролираме продуктите ексанте, предварително. Аз не виждам защо е, ще се осланяме само на е, последващо регулиране. Знаем да го правим, можем да го правим. Това изобщо не пречи на динамиката на индустрията и така нататък дори ако имаше тук много повече частни инвеститори, щяха да го кажат. Това изобщо не пречи А сега госпожа Верена Рос за истинските правомощия. Благодаря. ще се опитам да засегна и другите въпроси, които бяха повдигнати, преди да стигна до независимите съвети. Изключително важно е, както каза господин Жуе, да е ясен статута на това, кой е съветника и чий интерес защитава той. От тази гледна точка трябва да направим така, че да няма конфликт на интересите за нашите е, клиенти, е, особено при конфликт на интереси, който не е обявен. Това ни връща и на въпрос на господин Шмидт. Да, клиента носи своя отговорност. Това е ясно и всички клиенти би трябвало да знаят какво правят. Но трябва да могат и да разчитат на съветите, които получават. И ние не всички сме експерти, в крайна сметка. Ако имаме един продукт само за изпълнение, знаем, че имаме собствен риск. Ако имате обаче съветник, то тогава трябва да можеш да разчиташ на факта, че има справедливо поведение и че той а, не се влияе от стимулите, които може да е получил по отношение на пазарите за извънборсова търговия и тези за облигации. Смятам, че тези за търговия на едро понякога са много свързани и много трудно може да се направи разграничение между един пазар на облигации на едро и един на дребно. Казвайки всичко това обаче, е ясно, че при определени обеми а, има определени изисквания. Това го повдигна един колега вече и видове пазари. Така че не може на 100% да се пренесат изискванията търговията с обичайните акции от другите. Иска се по-голяма прозрачност най-общо, навсякъде в целия сектор и смятам, че това би трябвало да се отнася и за пазара на облигациите. По отношение на извън борсовите пазари, дали това ще увеличи защитата на инвеститорите? Прозрачността поне ще увеличи, ако не това. Ще даде клиринг и сетълмент като услуги, което в крайна сметка означава и защита на инвеститорите. Не е единственото, което ще доведе до по-голяма сигурност. Е, трябва да предприемем и други мерки, но по този начин поне пазарите ще станат по-прозрачни за търговците на дребно. И накрая въпроса на господин Шмидт за бюджета и кадрите, назначаванията при нас, щата. Голямо предизвикателство е за нас. Е, видях, е, че този регламент ни дава възможност за достатъчно ресурси, но наистина ще бъде голямо предизвикателство, особено идващите няколко години, тъй като ние вече работим активно по МИФИД, но ресурсите ще ни се отпуснат, когато окончателно се приложи директивата. Така че за нас има предизвикателства и вие споменахте особено информационните технологии в част от това е изключително важно, защото така органът ще има представа какво се случва. Имате ли да добавите нещо? Госпожа Суенбърн, искам да отговоря на въпроса за организираната търговска система и за защитата на инвеститорите. Ще кажа същото, което казах в началото. Инвеститорът обикновено иска да получи печалба. Ясно е, че се намалиха разходите с МИФИД, но имаме проблем с посттърговията. Е, инфраструктурите за нея не се движат същия със същата скорост, дори и парламента може би направи някои грешки, защото разчитахме прекалено много на поведенчески кодове и известни меки мерки или правила и не успяхме е, достатъчно развитие да доведем до на, на разходите за инфраструктура. Има предложение на комисията в това отношение и то ще бъде по-важно от това какво се търгува, какъв вид е, е системата за търговия, дали е многостранна или организирана и така. Сега по отношение на ЕСМА, Важно е те да получат необходимите ресурси, те трябва да получат и достатъчно информационни технологии и кадри и е в интерес на европейските потребители, крайни потребители да имаме добре функционираща европейска общност и агенции на тази общност. Това е задача и на Европейския парламент да направи така, че да задели достатъчно ресурси за тази важна функция. Господин Гозес, въпрос. Госпожо председател, няма да говоря за технически моменти. Искам да говоря за средствата на ЕСМА и на другите органи. Знаете, че парламента е, се грижи за това е, тези агенции да имат е, истински права и възможности за действие. Искаме да знаем точно как работят и от финансова гледна точка, и от гледна точка човешки ресурс. И виж, можем да отчетем, че има известна скизофрения от страна на нациите. Благодарение на парламента, в крайна сметка, нещата бяха възстановени в проекто бюджета 2012, защото държавите членки искаха намаляване на този бюджет за ЕСМА и за останалите органи. Благодарение на Аля Ламасур именно успяхме е, да бъдат отпуснати е, необходимите кредити. Мисля, че наистина е необходимо е, трите органа да играят съществена роля в функционирането на банките, на финансовите услуги, на застраховките. Благодаря. Благодаря, господин Гозес. Някои неща ги правим добре, въпреки че понякога допускаме и грешки. Господин Фебер. Да, кратка бележка но господин Шмидт си излезе. Става въпрос и за цените на храните в Европа. Например, за белгийските шоколади, без които аз ще загина. По подобни продукти обаче има а, също рискове. Не защото един продукт съществува, а, няма риск, но не трябва да има системен риск, свързан с а, определени продукти. И в миналото именно това не сработи. Точно за това възниква, според мен, следния въпрос. Като гледам внимателно предложението на комисията и като виждам, че има забрана, която може да се наложи от ЕСМА, например генерална клауза за възможност да се забрани всичко. Не знам дали не даваме прекалено, прекалени права на ЕСМА именно в последващия контрол. И не знам дали през следващите месеци няма да се сблъскаме е, с е, сериозен проблем в нашата економическа комисия. Трябва наистина да постигнем някакво равновесие. Това ми напомня за правото на, на храна в е, Европа. Също има такава възможност за последващ контрол, но трябва да се въведат механизми ексанте. Има възможно сравнение с етикетирането. Сега може би не съм прав, но не защото нещо е възможно, то трябва да се разреши, защото не всичко, което се разрешава, не носи рискове. И мисля, че ако трябва наистина да изчистим всякакъв риск от света, то просто не е възможно. Животът е пълен с рискове и мисля, че трябва да сме разумни, за да намерим добрия компромис. Може би госпожа Рос би могла да отговори. Think, uh... Съвсем накратко. Правомощията на ЕСМА в тази област не са неограничени. Става дума за координация на националните подходи. Има строго ограничаване и от други съображения. Подобни продукти или дейности трябва да имат сериозен негативен ефект или да съставляват съществен риск за финансовата стабилност или за благополучието на инвеститорите. Т.е. ние нямаме а, пълни права за налагане на ежедневни забрани. Когато дойдох тук, бях помолена да заемам активен подход за забраните. Това е важен инструмент, но това не е въпрос, който искаме да прилагаме ежедневно. Разпоредбите на Европейската комисия гарантират наличието на координиращи функции на ЕСМА с определени защитни механизми. Председателката, ще се върнем към въпроса при разглеждането на, на МИФИТ и по-нататък. Благодаря за вашите отлични изказвания, за това, че отговорихте на поставените въпроси. Сега преминаваме към третата част на изслушването, посветена на организирането на пазарите и търговията. Зная, че някои депутатите искаха да се разгледа въпроса за новата категория организирани платформи за търговия, по какъв начин да се направят нещата най-добре по отношение на управлението на позициите на стокови деривати. Ние получихме доста материали в писмен вид. Сега искам обаче да дам думата за 5 минути на Доминик Черути, президент и заместник директор на НИСЕ Юронекст. Благодаря за поканата. Относно задълженията на МИФИД за прозрачността, целяха да се гарантира защита на инвеститорите на един фрагментиран пазар. Прозрачността обаче не беше спазена. МИФИД 1 създаде действително повече конкуренция, повече възможности за избор на потребителите. Има нови участници, Най-голямата европейска платформа е многостранна платформа за търговия. Навлизането на нови участници на пазара беше стимулирано от потребителите. Големите банки, фирмите са доминиращите, фирмите са тези, които използват платформите. Имаме ясен режим за уреждане на конфликта на интереси, свързани с собствеността на платформите, отговорност за неприкосновеността на платформите. Призоваваме за еднакви правила между регулираните пазари и многостранните платформи за търговия. Като оставим на страна фрагментирането, в прозрачните пазари има ясна връзка между прозрачността и непрозрачността, както казах по-рано. Регулатора трябва да направи така, че да има нужния баланс между двете. Това обаче не е така, не е постигнато тази цел, този баланс не е достигнат, за да има един стабилен пазар. Извън борсовата търговия 38% от обемите на акции, които се търгуват, част от тях е, е техническа търговия, както се обсъди по-рано. Голяма част от е, тези е, извънборсови операции обаче трябва да бъдат включени на прозрачните пазари. Няма определена правно вързаща дефиниция за извънборсовата търговия, затова Пазарите се колебаят между това какво е прозрачно и дефинирано, какво не е. Съществуващата дефиниция трябва да бъде включена в основния текст, а не в преамбюла на текста. Това е една проста промяна, която може да коригира доста от нещата, които не вървят сега. Относно организираните платформи за търговия, което се предлага от комисията, но целта не е да се създават нови категории, защото новите платформи а, ще трябва да доведат до упростяване. Необходимо е да се дефинират извън борсовите транзакции. Трябва да има правно обвързваща дефиниция на тези извънборсови операции. А, организираните платформи трябва да са свързани с другите многостранни платформи. Цените, които се предлагат, трябва да могат да се изпълняват. Комисията предлага организираните платформи да има право а, на преценка за цените. Също важно е предложението на комисията операторите на организирани платформи да не могат да използват собствени ресурси, търговията за собствена сметка трябва да бъде поставен под режима на систематичните участници. Искам се върна към дискусията по-рано. Важно е да подчертаем, че алгоритмичната търговия не е същото като високочастотната търговия, защото високочастотната търговия е под категория на алгоритмичната търговия. Това е дебат, който все още се вози. Вече те използват традиционни стратегии, като арбитраж и други, и те не трябва да бъдат винени за всички аспекти. Знаем, че има някои проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Евентуалната злоупотреба с пазара е един от въпросите, който трябва да се уреди. А, също 70% е дела на американския пазар, между 30 и 50% на европейския пазар. Това може да доведе до неликвидност при изключителни пазарни условия. Към вторият въпрос за стоковите деривати. Предложението на комисията да се разгледат тези деривати в широкия контекст на стратегията, предложена от Г20. Цените, колебаните на цените трябва да отчитат също производствените възможности и продоволствената сигурност. Плана за действие е свързан с пазара на стокови деривати. Това изисква повече прозрачност, по-добро управление. Комисията предлага местата за търговия да публикуват седмични отчети по категории ползватели на пазара. Ние считаме, че това ще засили доверието на пазара. През октомври Евронес започна да публикува седмични отчети за договорите, които се търгуват на регулирания пазар в Лондон. Подобни отчети а, са сходни с тези, които се предлагат от комисията в рамките на МИФИД. Предлагаме да се премахне изискването отчетите да се правят в реално време, защото това не е необходимо, за да се изготвят седмичните отчети, като същевременно създава съществени практически проблеми. И накрая, към предложението на комисията за управлението на позициите, ние считаме, че контрола върху позициите на пазарите на, на стоковите борси трябва да се отчита отчита, трябва да се гарантира правното функциониране на пазарите. Тези места за търговия трябва да определят лимити за позициите или други мерки с еквивалентен ефект, за да не се допусне злоупотреба с пазара, за да има добро ценообразуване. Ние подкрепяме тези предложения. Считаме, че альтернативни възможности с е, еквивалентен ефект са добра възможност. Ограниченията на позициите или альтернативни решения трябва да бъдат в контекста на по-широкия процес за управление на позициите. Тези лимити не са панацея, но те могат да бъдат е, добавка е, към обогатяване на инструментариума, с който разполагат регулаторните органи. Тяхното използване трябва да бъде целенасочено, тъй като тези лимити на позициите могат да доведат до изопачаване на ситуацията на пазара, ако не се прилагат добре и могат да засегнат законната дейност. Връщайки се към предложението на комисията, ролята за определене на тези лимити на позициите трябва да се определят от местата, на които се извършва търговията. Поради това, че изчерпах времето, ще спре до тук. Може би по-нататък ще отговори на по-рано зададения въпрос за сливането между Deutsche Börse и Nise Euronest. Um, miss, Следващия оратор е господин Хайнц Петър Шлютер, председател на борда на Тримет. Дами и господа, бих искал да ви благодаря за възможността, която ми давате като представител на реалната економика да заема становище по МИФИТ. Мисля, че става въпрос за много важен економически залог в случая. И ми се иска да говоря по тази проблематика от гледна точка на индустрията. Ние имаме лиарни, работим в отрасъла на алуминия работим в областта на рециклирането и наистина ще бъдем сериозно засегнати от регулаторната уредба. Ние сме средно предприятие, което купува суровините си, газ, ток, желязо и руда, а от друга страна продаваме алумини, и сме изправени пред е, проблемите, свързани с курса евро-долар. Без финансови инструменти ние просто нямаше да оцелеем е, в нашето предприятие. За 500 000 тона имаме нужда от 5 тераватта електричество, което представлява 2 милиона евро на година. Точно това трябва да се защити пред валутните рискове, защото ние плащаме тока в евро, но продаваме в долари. И за да можем да предоставим конкурентни цени на нашите клиенти, трябва да се справим с, с огромната нестабилност на цените при производството на нашите продукти и трябва да се осигурим срещу тази нестабилност. Нашите продукти са типичен пример за реалната економика. Става въпрос за един съвсем конкретен цикъл и не сме свързани непременно с финансовите продукти. Така че нашите продажби отначало бяха в съвсем различен цикъл, нямаш, нямах нищо общо с финансовите пазари. При нашата търговия нямаше системни рискове. Не очаквахме, че ще има такова прехвърляне на рисковете от един сектор в друг. Дори и при Енрон преди няколко години показа, че много сериозен срив в определен сектор не се отразява непременно на финансовите пазари. Ако се окаже обаче, че и ние като банките можем да се окажем в положение, при което да нямаме, да не разполагаме повече с капитали, а, това ще се отрази директно на производството, т.е. няма да можем повече да произвеждаме и няма да можем да поддържаме работната ръка. А освен това, клиентите ни, автомобилостроенето, металостроенето, всичко това също ще се срине. Мифит не се отразява на други сектори, но може да предизвика известни отражения в реалната економика, защото може да разшири рисковете И това ще се отрази със сигурност на малките и средни предприятия, които ще трябва просто да излязат от пазарите. А за да имаме стабилна економика, трябва да има такива предприятия, трябва да има множество такива предприятия. Така че Мифит не трябва да пречи на настоящото извънборсово регулиране. Не финансовите предприятия не трябва да бъдат засегнати от МИФИД. Тоест не финансовите сектори не трябва да бъдат засегнати от тази директива, защото всичките тези регулации не са подходящи за тях. За да можем да се справим с рисковете, ние трябва да купуваме страшно много енергия и в същото време да продаваме метала си Така че една такава регулаторна уредба ще ограничи много нашите възможности. Няма да можем да се справим съответно с нестабилността на, на цените, на енергията, която ще се отрази и на а, продукта ни. Единствено чрез либерализация ще може да направите така, че нашия отрасъл да продължи да работи добре в следващите 10 години. Благодаря. Накрая госпожа Жизела Рик, която е в агенцията Международен алианс за католическо развитие. Благодаря ви за възможността да бъде изслушана. Тук ще говоря от името на гражданското общество, което се безпокои за въздействието на финансиализирането на храните и неговото въздействие върху бедните. цялата тази спекулация с деривати доведе до увеличаване цените на храните и нестабилност. Финансовата дерегелация всъщност превърна храната в финансов актив. Спекулативният капитал структурно е свързан с продуктивния. Това доведе до две глобални продоволствени кризи през последните 4 години. Това е вече въпрос на геополитическа стабилност. Кой понася тежеста? Хората с ниски доходи в бедни части на света – в индустриалните страни хората разходват 10% от прихода си за храна. Затова може би нещата ни се струват много сложни, но в някои държави 70% от разходите на домакинствата отива за храни. Града, е, гладът, извинете, е най-вече пряко последствие от бедността, защото когато а, е, цените на храните са високи, бедните не могат да си позволят нито образование, нито здравоопазване, нито каквото и да е друго, което води до миграция. Това наблюдаваме последните години. Няма мерки за социална защита и нещата се превръщат във въпрос на живот и смърт. Над милион вече са гладните по света и специалният докладчик на ООН казва, че голямата част от повишаването на цените 2008-2009 се дължат на спекулативни действия. И за това е необходимо да има една фундаментална реформа на финансовия сектор, за да нямаме следваща криза при цените. ФАО казва, че цените са изключително високи и са два пъти по-високи от стоеността им преди 10 години. Особено зърнените храни, те са 150% по-високи от цените през 2000-та година. Голямата част от това увеличение обаче се дължи на спекулации. Сега е, искам да ви насоча към някои слайдове, които имате. 412 милиарда са тези активи през март 2011 година, 100 милиарда са продовол, извинете, земеделските такива, което е най-големия ръст за земеделски продукти. Спекулативните страни всъщност, поне в САЩ, са най-голямата група а, търговци а, на пазара на фьючерси. Различни страни твърдят, че цените са се увеличили поради увеличаване на финансовите инвеститори в деривати от такъв характер. Прекомерното спекулиране получи свобода поради пазарната дерегулация. Това ще продължи, ако не се въведат мерки за ограничаване на, специ... на финансовите спекулации. Такива мерки включват правила, които да правят разлика между хеджиране и спекулация, а не само между търговски и финансови оператори. Някои от продуктите трябва да бъдат забранени, тъй като създават изкуствено търсене. След това трябва да се опитваме да предотвратяваме системните рискове и регламентирането трябва да даде възможност търговията да бъде освободена на борсите и да се дадат законово задължителни екс-анте лимити на позиции. Това ще даде ограничение за обема, който може да се притежава от един от а, играчите на пазара. Трябва да има ясно регламентиран пазар. Надзорните органи трябва да бъдат значително оправомощени, за да могат да вземат действия при всеки един опит за заобикаляне на правилата използването на забрани не трябва да бъде ограничено само до определено нарушаване на реда на пазара. Напротив, би трябвало да се елиминира свръх спекулацията. Смятаме, че храната е основно човешко право, защитена от Декларацията за правата на човека на ООН. И да си играем с това е хазарт. Тя е изключително важна и не може да бъде оставена на прищявките на пазара. Дериватите за основни стоки или стоковите деривати не могат да бъдат третирани като останалите. Трябва да защитим а, живота на хората. Много енергия отива за механизми, за справяне с а, тази нестабилност на цените, но не се предприемат достатъчно мерки за предотвратяване на въздействането му. Лисабонският договор говори за намаляване на бедността като цел на Европейския съюз. Това трябва да бъде основна цел, особено когато говорим за развиващите се страни, защото каква е ползата от европейската политика за развитие, която дава 53 милиарда евро годишно, то в същото време се дава възможност финансовите пазари да спекулират с храни? Благодаря ви много. Господин Вебер, имате ли въпрос като докладчик? Благодаря. Много интересен е този последен кръг. Няколко съвсем кратки въпроса, ако ми позволите. Господин Черути, вие ни казахте, че имаме нужда от ясно определение за дериватите е, в извънборсовата търговия. В момента говорим за МИФИР, не вече за директива, за регламент. и съответно сме приспособили нещата към регламента. Така че дефини... настоящата дефиниция ще бъде ли достатъчна? Аз не мисля, че е задача на МИФИД и на МИФИР да уреди въпроси, които се уреждат в други законодателни актове. Сега, госпожа Арик ми казва, ето какво се случва в е, е отрасъла за храните. Там не трябва деривати, ако е възможно, не трябва извън борсова търговия. А господин е, Шлютер ни казва, напротив, не трябва да пипате извън борсовата търговия. Явно е, че трябва да намерим някаква равновесна точка между двете позиции. Възможно ли е да разграничаваме нещата по продукти? Това е въпросът ми, защото вие говорите за много различни отрасли, господин Шлутер и госпожо Орик. Дали не става въпрос за прозрачност на пазарите? И говорим за прозрачността на различните платформи, които спекулират. Ясно е, че ни трябват фьючерсни пазари, които да работят е, коректно. Мисля, че точно за това говори и госпожа Анрик. И мисля, че делът на спекулациите просто трябва да бъде овладян. Аз така разбирам нещата. Бих искал да разбера дали двамата оратора е, в случая могат сами да ни кажат докъде могат да стигнат защото ние явно, че трябва да съвместим нещата. Какво считате, че е възможно? Бяха изразени тук е, действително най-различни мнения. Само искам да поясня. Може би неправилно съм се изразил. Това, което казах за Мифит, е, не се отнасяше до предефиниране на извън борсовата търговия, а по-скоро да стане съществуващата дефиниция в МИФИД в правно обвързваща и да бъде прехвърлена от преембюла към основния текст. Защото имаше е, използване като извинение това, че не е правно обвързваща тази дефиниция. Това е само като пояснение. Същото се отнася и за въпроса ви за Емир. Ние считаме, че под категория за пазарите изисква да бъдем максимално ясни, да дефинираме максимално конкретно какво имаме предвид под извънборсова търговия. Като използваме за опит това, което наблюдавахме през последните години – за да избегнем нанасенето на ущърп на участниците на пазара. За лимитите върху позициите и стоковите деривати. Ние проявяваме разбиране към всичко, което каза госпожа Енрике. Няма доказателства, че така наречените а, спекулации са довели до колебания в цените на продоволствените стоки. Връщайки се към вече казаното, между налагането на лимити върху позициите и по-целенасочени действия, можем да постигнем същите цели, без да променяме условията за търсене и предлагане. Ние това го правим на нашите пазари. Читаме, че са ефективни тези действия. Председателката. Но в САЩ не се ли водят съдебни дела от представители на индустрията срещу въвеждането на лимити на позициите. Аз не съм експерт, за съжаление, по американските пазари. Аз също не съм експерт, казва господин Шлютер. Всъщност ще направя всичко възможно да отговоря на въпроса ви. Мисля, че няма такава огромна разлика между моята презентация и тази на госпожа Рикес. Тя каза, че трябва просто да се разграничават нещата между хедж фондовете и спекулативните фондове. Мисля, че точно това е в сърцевината на въпроса. Когато се говори за подобни пазари, винаги има нещо конкретно. Или продажба на суровина, или изобщо някаква стока, нещо конкретно. А когато става въпрос за ограничаването на позициите, аз наистина ще говоря много ясно и ще ви дам пример от моя отрасъл. Вижте, един автомобилостроител идва при нас и ни говори за алуминия. За него това е суровина. И съответно той решава, спира се на нашия продукт, на алуминия. И ние трябва да вземем решение, което да е дългосрочно. Тоест, колата ще излезе на улицата едва след 3 години, т.е. нашите позиции са за след 7 години. Това са нашите фьючерси, т.е. ние ако взимаме решение за 3 годишни сделки, просто няма да избегнем рисковете, които искаме да избегнем. Благодаря. Uh, that... Госпожа Енрике, да, ние говорим за регламентиране, за да се ограничи прекалената спекулация и да се направи разграничение между хеджиране и а, спекулиране. Защото а, спекулациите засягат пазара, водят до а, липса на симерия, а, симетрия, а, водят до непродуктивно използване на капитала и прочие. Има все по-голям консенсус, че спекулациите с селскостопански стоки доведоха до покачване на цените и колебания в цените. Финансовите инвеститори са ускорили движението нагоре на цените. Има разбиране сред широки кръгове по въпроса. Има действително а, дела, заведени в, а, в а, САЩ, а, както съобщава Wall Street Journal. Председателката, искам да дам думата сега на докладчиците в а, Сянка. Господин Гьобел са първият. Благодаря, госпожо председател. Господин Шлютер, пледира и то блестящо за всички е, инструменти, които са в полза на реалната економика. Имаме нужда от е, е, тези видове договори за реалната економика, но е факт, че има и рискове от спекулации. Не мога да разбера обаче е, съществуването на банки и на финансови предприятия, които е, наемат складове, за да съхраняват там суровини, метали, от този сорт е, стоки. Не можем да разберем защо в продължение на тези последни 4 години цените на е, енергията и цените на суровините наистина се увеличиха по този начин. Просто не съществува разумно обяснение. Ясно е, че човек иска да се застрахова, иска да обезпечи договорите си за бъдеще, но дали тази нестабилност а, не може да бъде избегната чрез въвеждането на прозрачност на пазарите? Аз не искам да говоря за практиките на банките, но повече от 40 години работя в областта на суровините и мога да ви гарантирам, че от 30 или 35 години имаше банки, които финансираха складове и които приеха този модел за суровините. Вярно е, че през последните години това се разви наистина прекалено силно. Никой не отрича това. И аз продължавам обаче да твърдя, че това, което ви говоря, е вярно. В момента, в който има реална търговия, това не трябва да влиза под обхвата на МИФИТ. Благодаря. Госпожа Суинбарн има думата. Um, Благодаря. Имам два напълно различни въпроса по темата, която разискваме сега. Госпожа Рос може би ще може да отговори на първия въпрос. Става дума за категорията организирани платформи за търговия, така както се предлага в текста на комисията и как да бъде достатъчно гъвкава, за да обхваща не само търговията с а, а, деривати и други мрежи кръстосани брокерски мрежи. Инвеститорите сега използват брокерите като агенти. Това няма да е възможно в рамките на ОТФ. Трябва да получат предварително разрешение. Това, което се предлага, ми се струва не е достатъчно възможно за прилагане ако трябва да разчитаме на модел на ЕСА, което не се използва в МИФИТ 1, какви промени трябва да настъпят в режима, за да стане той по-приложим, вместо да се използва OTF? И така за стоките. Чух и двете противоположни позиции – често се е злоупотребява на пазарите с този инструмент. Дали има изискване за едно, един по-добър инструмент, който да даде възможност на надзорните органи да упражняват повече контрол а, върху определенето на лимити върху позициите. Госпожа Рос, добре, че останахте, защото има едно въпрос към вас. Да. Това е проблем но това, че остава. А, да, въпросът е много сложен. Самият въпрос показва колко сложен е проблемът. Има различни видове търговия, различни процедури, различни системи за търговия. Те не могат да бъдат включени в една обща дефиниция. Няма официална позиция на ЕСМА по въпроса, но разглеждаме възможностите, разглеждаме анализа на Сезър, за да видим по какъв начин различните типове системи за търговия да бъдат обхванати в МИФИД може би в последствие ще ви отговоря по какъв тези, начин тези а, субекти ще могат а, да бъдат а, регулирани чрез новите разпоредби по един по-ефикасен начин. Председателят, а, има ли други въпроси? Господин Юрген Клут. Благодаря, Жан Пол. Все пак бих искал да кажа следното. В последните месеци в немската преса се проведе широка дискусия по спекулацията е, и за суровините, и за храните. И точно за това говорим днес. Мисля, че нещата трябва да се разгледат и политически. Е, госпожа Ерикес го каза съвсем ясно. Става въпрос за оцеляването на човешкото същество тук не става въпрос за чисто економически аспект, става въпрос за и етика. Така че от политическа гледна точка трябва да сме много предпазливи, когато говорим за тази тема. От наша страна дебатите показват, че всичко това не е просто и не е лесно да сме справедливи, когато навлезем вече в конкретиката. Оттам проистича и въпросът ми. Според господин Шлутер и госпожа Ерикес, трябва ли вместо лимитирането на позициите, да се опитаме просто да отстраним спекулаторите. Има подобни примери в САЩ, например при търговията а, с сребро. Имаше забрана за спекулиране. И така стигаме до това, което каза и Робърт Гевелс. Къде е границата? Ако има банка, която купува суровини и търгува с тези суровини, къде ще е, сложим границата? Сега, управлението на позициите. Това, което се предлага в случая от комисията за управление на тези позиции, е много по-слабо и по-смекчено, отколкото лимитирането на позиция. Аз бих искал да разбера вие какво мислите е, като експерти именно. И накрая, господин Черути, още един въпрос. В е, САЩ има потенциален орган е, специално за търговията с суровини и с храни. Въпросът ми е следния. Трябва ли да потърсим аналогичен орган не трябва ли да създадем четвърти надзорен орган, някакъв вариант на ЕСМА, е, орган, който специфично да надзирава тези специфични области на търговия? Благодаря. Сега ще дам думата и на тримата оратори. Благодаря. Ще се възползваме от присъствието на дамите в втората част. Аз приемам и от страна на госпожа Енрике и от господин Шлутер е, евентуално предложение за това, че вие искате всъщност да се подсигурите. Всичко това го разбирам. Но рано или късно, в крайна сметка, се стига до продукти, които нямат нищо общо с е, реална търговия на стока обаче е, имат някаква пазарна стойност, т.е. за да сме съвсем ясни, могат да се купуват или продават. И за нас като регулатор това представлява проблем. Става въпрос за дериватни продукти. Сега, в случая, наистина, дали сме в областта на дериватите или не, ето това искам да разбера. Дали застраховането представлява вече дериват? И мислите ли, че има възможно разграничение? И така, вие всъщност е, отговаряте на въпроса на господин Клут и на господин докладчика. Госпожо Енрикес, е, струва ми се, че имаше въпроси към вас. Ще се, ще се опитам да отговоря на някои въпросите, които поставиха. Една от критиките е отправена от нас към сегашния миф е, че не се прилага изцяло по един управляван начин, което води до някои разминавания. Ние сме против също не е добре формулираните дефиниции, например за альтернативните режими, което създава възможност за различни тълкования. Ние трябва да бъдем максимално конкретни, да определим какви са критериите, какви са параметрите за прекомерна спекулация, за финансовите и нефинансовите контрагенти. Трябва да се запитаме каква е ползата от пазарите на стокови деривати, каква е реалната им ценност за реалната економика и дали ползите са повече от рисковете. Спекулациите за нас не са инвестиции. Трябва да се прави разграничение между тези, които се занимават с хеджирани и с финансовите спекуланти. Има много финансови спекуланти на пазара поради дерегулирането на пазара. Това е факт. Господин Шлютер е следващият. Благодаря. Благодаря ви много. Напълно съм съгласен с госпожа Ерикис и слава Богу, че сме съгласни. Ние също считаме, че всичко това, което не представлява физическа продукция, което не, не се осланя на, на реална физическа стока, е от областта на спекулацията и трябва да се управлява по друг начин и то политически. Така че тук съм съгласен с госпожа Енрикес. Сега, по ограничаването на позициите. Тези лимити за суровините вече съществуват де-факто. Защото така или иначе физическата стока е ограничена. Значи, ако се лимитира позицията, вече става невъзможно, защото се сблъсква с реалните измерения на стоката. Винаги има реалност зад подобни договори. Съгласни сме, че това показва какъв е залога в социален план. Не става дума само за ефикасното управление на пазара. Ще се постаря да бъда кратък. Има социална стойност финансовото участие на, фондове на стоковите борси относно прекалената спекулация и социалната стойност. Имаме тук много примери за социалната ценност, така че не можем да виним всяко финансово участие, защото понякога носи ползи. Има известна връзка или съотношение между финансили... финансиализирането и колебанията на цените. Трябва обаче да се установи дали има реална връзка. Аз лично не съм забелязала такава връзка, но това е интригуващо. Трябва да се намери нужния баланс не между примахването на социалната стойност на социалното, на финансовото участие и търговията с стоки. Но няма достатъчно солидна но предложение на страна на комисията, альтернативни възможности – Налагането на лимити може да бъде ефикасно средство за постигане на целите. Не зная дали ни е необходимо да имаме друг орган, който се занимава специфично с тези въпроси, но в рамките на ние се Евронес, ние работим в един, една среда, която е сложна, сътрудничаем се с други а, регулатори. Искаме да се подобри действието на Фазара, Така че ние бихме приветствали коментарите в тази посока. Председателят, да, по време на предходния мандат Маркос работи по този въпрос, ако си спомнете. Да, искам също да кажа няколко думи в този дебат. Позволете ми малко да се върна назад. Има и дебат за това, за какво трябва да служат капиталовите пазари. Кои са онези, които извличат полза от прилагането на Мифит. Когато виждаме този наплив на регламентиране на финансовите услуги, все повече фирми се превръщат в е, форма на финансови е, компании поради е, регламентите Базел и други регламенти. Има все повече големи фирми, които се самофинансират. Е, те го правят от е, капиталовите пазари пряко, така че ние преминаваме към американския начин е, на финансиране на реалните ни економически потребности. Дебатът дали кой извършва реални транзакции, каква е крайната цел и друг въпрос. Картината не е ясна. Трябва да осигурим равнопоставеност на финансовите фирми за фирмите от реалната економика, когато съществяват операции на пазара или спекулират на пазара. Имаме работна група. Заместник председател е начало на тази работна група, така че се разгледат въпросите за това как да се дефинира какво е спекулация и какво не е. Финансовите посредници ще използват всяка възможност, ако дефиницията не е достатъчно ясна. Като цяло, дебатът за това да се предугади какво мисли даден човек е много-много сложно. Има тенденция да се премине към финансиране на фирмите от американски тип. мадам Рос. Благодаря, госпожо Рос. Мисля, че и към вас беше отправен този въпрос. Аз съм напълно съгласна с част от преждеговорившите в опитите да се дефинира какво е хеджинг и какво не е. Много е трудно, защото се стига до самата цел на транзакцията. Дори когато работиш в финансова фирма, когато имаш експозиция към някои по отношение на основни стоки, се опитваш да хеджираш определена стока за тях, то тогава искаш да ти, да, да ти дадат възможност да го направиш. Тоест, това спекулация ли е или е хеджиране? Много е трудно да се определят границите като законодатели, регулатори, доста време се борим с този проблем. Трябва, може би, пак да се опитаме да го разрешим. Мерси, Естилия. Има ли други въпроси от страна на колегите? Няма. Не виждам желаящи. В такъв случай ще дам думата на господин докладчика, за да може да излече заключенията от това изслушване. искам още от сега да благодаря на всички участници и за тяхното присъствие и за техните изказвания, които наистина хвърлиха сериозна светлина върху една много сложна тема, която наистина не привлича може би всички, но която е изключително е, сложна за нашите умове. Благодаря. Аз също държа да благодаря на участниците в изслушването. И то защото вие споделихте с нас много информация. Сега ще можем да се възползваме от тази информация като законодатели. Мисля, че сме длъжни да постигнем правна сигурност и яснота. Разбира се, не можахме да говорим по всички теми, свързани с законодателството МИФИД, но все пак напипахме най-чувствителните и най-политическите теми. И мисля, че вашия принос бе много сериозен. Ние във всички случаи ще го отчетем. Искам също така да припомня, че разработихме въпросник, Аз съм доста изненадан е, от това, че Finance Watch е, ни представи изменения. Те е, искат прозрачност. Би било добре е, те да приложат тази прозрачност и към себе си и ще ги помоля да погледнат нашия въпросник. Нашия въпросник не е толкова задълбочен, колкото този на комисията, но пък може би е по-целенасочен. До 13 януари мисля, че ще имате достатъчно време, за да можете да отговорите на въпросника. И ми се иска също да добавя само, че Имам информация от страна на секретарията на комисията. Мисля, че на 13 февруари ще започнат първите дискусии, т.е. един месец след това, което означава, че наистина разполагаме с достатъчно време, за да проучим отговорите от въпросника. И това ще стане в Страсбург понеделник вечер. Искам също да благодаря на колегите. Радвам се, че ще мога да сътруднича с всички вас и съм убеден, че следващата година работният ни процес ще бъде задълбочен. Няма да бъде лесно, защото темите са доста разнообразни. Това предполага политическа отговорност и всъщност това е и в нашата област – Надявам се, че съветът ще може да преговаря с нас, за да можем в средата на 2012 година да определим вече позициите си, върху които ще преговаряме. Ще бъде изключително интересно именно в този период. Ще става въпрос за финансовата рамка, на съответните законодателни актове, за многогодишната финансова рамка – И така, призив отправям към колегите да се опитаме всички заедно да постигнем добро решение за доброто регулиране на финансовите пазари. Благодаря. Благодаря на всички участници днес и на колегите. Искам да се възползвам от факта, че има много хора в залата, за да ви посоча, че през 2011 година нашата комисия, економическата комисия, е провела 48% повече заседения, отколкото предишната година, което означава, че парламентът работи повече. Следващото заседание е на 12 декември и тогава ще изслушаме кандидата а, за борда на Европейската Централна банка. Благодаря.